Госпожи и господа, скъпи колеги, сърдечно ви приветствам с добре дошли на първото ни заседание през новата година. Пожелавам ви весела и щастлива 2019 е, година. Пожелавам ви е, лично най-хубаво и големи успехи на е, изборите на 26 май. Точка първа от дневния ред – тук имам някои бележки. Точка четвърта от днешния дневен е, ред е, – състоянието на политическите отношения между Европейския съюз и Русия се измества за утре в 16.30, веднага след е, разговора с румънския външен министр. Това се дължи на някои затруднения в графика на госпожа Кълниете. Днес господин Роланд Кобия, е, специален пратеник на Европейския съюз за Афганистан, няма да участва и ще бъде заместена от госпожа Паула Пампалони, е, която е, е заместник управляващ директор на службата за външни действия за Азия и Тихоокеанския регион. Темата ще бъде отношенията между Европейския съюз и Афганистан. И ако нямате възражения, проекта за дневен ред се приема. Точка втора Съобщения на председателя? Нямам съобщения. Което значи, че можем да преминем към точка трета. Приемане на протоколите от заседанията ни 29 и 30 август, 12 ноември и 26 ноември миналата година. Ако по тях няма коментари до края на днешното заседание, те ще се смятат за прияти. Точка четвърта. Второ разглеждане на доклада и много актуална препоръка до заместник председателя на комисията и върховен е, представител. През е, декември е, беше публикуван плана за действие за стратегическата комуникация. Наближават европейските избори и е, все повече ставаме мишена, мишена на фалшиви новини и враждебна пропаганда чиято цел е да отслаби Европейския съюз. Ето защо е много важно всички институции на Европейския съюз да работят заедно и е, да повишават е, нашата устойчивост, както устойчивостта на нашите граждани и нашите съседи в противодействието на дезинформацията. Има доста препоръки по доклада. Сега давам думата на Чарлз Танък, който ще го представи от името на Ана Фотига. Благодаря. Госпожа Фотига се извинява, но по здравословни причини днес не може да присъства и аз я замествам в преговорите по компромисите от миналата седмица. Чета нейното изявление. Заедно с група много опитни докладчици в Сянка предлагам Европейския парламент и останалите институции да бъдат окоръжени по-активно да противодействат на враждебната пропаганда и дезинформацията на собствената си територия. В доклада се припомня необходимостта от отдаване на европейски приоритет на този въпрос. Има препоръки за промени в нашите институции, усъвършенствана координация, повишаване на ролята на изкуствения интелект и новите технологии – в засилването на мерките за противодействие на заплахата. Според нас, задълбочения анализ и научните изследвания на последиците от враждебната пропаганда са крайно необходими, за да можем успешно да се борим с това явление. Но още в самото начало ние заявяваме, е, че е, свободата на словото и медийния плурализъм е, са в същината на демократичното общество. Сътрудничихме много успешно, за да стигнем до компромисните изменения и се надяваме, че договорният текст ще бъде гласуван утре. Благодаря. Благодаря на Чарлз Танък. И сега, вероятно, искат докладчиците в сянка да вземат думата. Първо от ТНП Рамона Манеско. Благодаря. Аз искам да благодаря на госпожа Фотига за е, нейната работа. Благодаря и за сътрудничество на останалите докладчици в сянка. Договорихме 27 компромиса. Окончателният текст е много добър, особено като имаме предвид е, проявите е, на враждебната пропаганда и необходимостта от противодействие, включително чрез ресурсно обезпечаване. Като имаме предвид наближаващите европейски избори. Ние особено много се тревожим от фалшивите новини и хибридната а, война. Вече 4 години настояваме за отговор на дезинформационната кампания, която се води от Русия и най-сетне казваме, че нашите действия са видими, ефикасни – и вече е, е прият нов кодекс за поведение в Европейския съюз по отношение на дезинформацията. Декември миналата година Европейската комисия представи план за действие с адекватни и точни мерки за противодействие на дезинформацията. Това, което сега трябва да направим, е да осигурим ефективно изпълнение на плана за действие. Мотивирани сме също така от предстоящите избори за Европейски парламент. Трябва ни сигурност, доверие и стабилност в Европейския съюз. И аз съм убедена, че ще успеем в това начинание. Благодаря. Благодаря на Рамона Манеско за социалисти и демократите, колегата Фройнт. Благодаря в самото начало искам да побързам да благодаря не на последно място и на вас, господин председател, за това, че направихте преглед на проблема. Благодаря и на Чарлз Стенок, който така, влезе в ролята на изключително ефикасен преговарящ с, с докладчетите в сянка. не на последно място благодаря и на Анна Елизабет Портига и желая скорошно отравяване. Този доклад всъщност е логично продължение на първия доклад за фалшивата пропаганда от 2016 година. Помните, това беше доклада за стратегическата комуникация на Европейския съюз за противодействие на пропагандата насочена срещу Съюза, както и кампаниите за разпространяване на фалшива информация. В момента се предлага много добро разпределение, класификация на видовете целенасочени дезинформационни кампании. Освен това, тук отчитаме и ролята на социалните медии, на гражданското общество – и благодарение на преговорите между докладчиците в Сянка 25 или 26 а, компромиса можаха да бъдат договорени, така че смятам, че в крайна сметка ще държим в ръцете си документ, който наистина отговаря на предизвикателствата които държавите членки, на които държавите членки трябва да противодействат. Днес вече се каза, че много от тези отрицателни въздействия идват от Русия, но за нас беше важно да споведем и други държави, като Китай, Северна Корея, Корея и Иран. Напредъка казвам напредък в кавички, в технологиите също намира по-широко място, например ролята на месенджер и на другите и на изследванията и постиженията в областта на изкуствения интелект. Тук ще допълня и отново благодаря на господин председателя, че споменава това. Времето няма да ни достигне пред прага на изборите сме и ако не приемем доклада, ще сме изправени пред нови развития, които, разбира се, няма да са продуктивни. Благодаря. Благодаря, Петра Суталде. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да поздравя Ана Фотига и Чао Станък за отлично свършената работа – и за това, че представят пред нас този текст. Искам да припомня на всички колеги, че през 2016 година имахме удоволствието да представим първият по рода си доклад за пропагандата и дезинформацията – звучеше е, шокиращо. За пръв път е, се говореше за пропагандата като враждебна проява срещу нас и нашите партньори, но това е действителността. Днес е, имаме още един отличен проектодоклад, който надявам се ще се радва на широка подкрепа при гласуването утре. Бих искал да откроя три момента, които според мен са категорична крачка напред в сравнение с първия доклад през 2016 година. Първо, съвсем ясно е нашето послание за целеви санкции срещу онези, които носят отговорност за дирижирането на пропагандни и враждебни действия. Те трябва да понесат своята отговорност. Целевите санкции, целенасочените санкции ще бъдат една превентивна мярка – става дума не просто да говорим за враждебна пропаганда, а за конкретни мерки, които да бъдат приложени спрямо отговорните за всички тревоги, които ни причиняват дезинформацията и пропагандата. Второ, създаването на три експертни групи за източната част на Европа, за южната и за Западните Балкани. Тези оперативни групи е, имат голямо поле на действие И мисля, че тези три екипа, тези три оперативни групи трябва да бъдат подпомогнати, за да могат да се справят с възложените им големи задачи. И на трето място, приоритет за съвета и за върховния представител е важно да осигурят всички необходими ресурси и инструменти, за да бъде подсилен действащия инструментариум и съществуващите способности за борба с пропагандата и дезинформацията. Скъпи колеги, вярвам, че нашия доклад ще подкрепи обоснованите ни стратегии за противодействието на пропагандата и дезинформацията. Тук не говорим за теоретични конструкти. Ние говорим за действителността, с която се сблъскваме всеки ден в навечерието на изборите. Благодаря. Благодаря на Петрас Аустревичо. Сега от името на Зелените Ребека Хармс. Аз също искам да благодаря на Чарлз Танок, защото той наистина много, по много спонтанен и успешен начин ръководеше съвещанията на докладчиците в Сянка. а на Фортига за втори път се показа много добре подготвена. И аз като Петра Состревичи смятам, че трябва да си признаем, че за този доклад спомогна опитът на всички нас, опита, който натрупахме междувременно с антиевропейската и антидемократичната пропаганда, най-вече от страна на Русия. Междувременно се случиха нещата около разкриването на намесата в кампанията за Брексит. Станаха ясни и някои факти във връзка с предизборната кампания на Тръмп. Впрочем и в Германия предизборната борба беше, кампания беше анализирана по-задълбочено, за да бъдат хванати на време някои тенденции. И а, сега, като, ако прочетем руската информация за движението на жълтите жилетки в Париж, ще видим някои нови моменти. Така че опитът много помага. Смятам, че на места докладът би могъл да бъде доста по-амбициозен, по-амбициозен по отношение на адекватните начини за противодействие на пропагандата много е финна чертата, която ни дели от антипропагандата. Винаги сме изкушени да изпаднем в антипропаганда. За мен е много добре, че а, в доклада много добре е прокарана тази а, граница и е казано, че собствената пропаганда няма да противодейства на чуждата пропаганда, но все пак разкриването на лъжи, които агресивно се внушават на публично, на, на, на, на, в публичното пространство, ще трябва да правим малко повече в това отношение, отколкото сме правили до сега. Тъкмо на време идва и приемането на доклада, защото съвпада с а, а, инициативата на госпожа Юрова за организирано противодействие на лъжливата пропаганда в а, кампанията за европейските избори. Благодаря още веднъж за сътрудничеството и за спонтанното участие на Чав Станок. Благодаря на Ребека Хамс. И последно, господин Колсо. Благодаря, господин председател. Ние вече изразихме нашата позиция против доклад, който да бъде прият от е, Европейския парламент по тази е, тема. И е, много бихме искали и от социалистите е, да има много гласове въздържали се, защото трябва съвсем ясно да се определи какво означава пропаганда и какво означава дезинформация. Този общностен механизъм може да доведе до цензура и автоцензура на журналистите. И аз мисля, че това не допринася за е, свободния обен на мнения в Европейския съюз. Ние сме категорично против някои инициативи за санкциониране на журналисти и много сме очудени, че тази инициатива идва от либералите. Няма доказателства за руска намеса или за определяне е, на резултатите от изборите – в Съединените щати или в Европа. Госпожа а, Хармс, като виден русофоб, се опитва а, да прекъсне моето изказване и това а, не е за пръв път, но имаме неолибералния подход а, на а, Брюксел а, спрямо Русия – Разпространяват се а, е, теории, които нямат а, е, никакво потвърждение в практиката. На гражданите се а, е, гледа а, като а, на роботи, на които може да им се налива в главата всичко, което а, някой пожелае. Тук целта е единствено влушаване на отношенията с Русия, без да има никакви доказателства. И консерваторите и либералите се насочват към държави, които те наричат заплаха в е, кавички. И това е не само е, Русия, е, но и Китай, и Иран, Саудитска Аравия, Съединените щати. Те, нали, също влияят върху общественото мнение в Европа. Ако погледнем правната рамка, тя води към милитаризация и налагане на принципите на политиката на сигурност и цензура в медиите. Това е пряко нарушение на членове 7 и 8 на хартата на основните права в Европейския съюз. такива действия от страна на а, политиците няма да бъдат прияти добре от гражданите. Благодаря още два, двама заявили а, желание да се изкажат са Ана Гомеш и колегата накрая. Ана Гомеш. Според мен е ясно, намеса има – и не мисля, че ни трябва определения на понятията. Говорим за фалшиви факти, за фалшиви новини. И така представените факти противоречат на действителността. Изкривяването на действителността цели политически дивиденти. Имаме пример с Брексит. Видяхме как журналистите от Guardian и Observer свързват темата с намеса на Русия чрез добре поставени лица в британското общество – връзките с Кембридж Аналитика бяха насочени към определени кръгове. И беше нелепо ние да го отричаме. Разследващите журналисти положиха огромен труд и не може да се каже, че те са политически предубедени в изводите, до които стигнаха. Можем ли да отречем нещо, което госпожа Люпен не отрече. А именно, че нейната кампания във Франция беше финансирана от руска банка с очевидни връзки с Путин. Можем ли да отречем това? Тя не го отрече, когато беше а, разкрит този а, факт. И това не е единствения пример. Много други режими имат свои политически цели и никак не им е а, приятно да гледат развитието на демократични общества с а, плурализъм на становищата. Разбира се, тук се включват и Саудитска Арабия, и Турция, и други. Много добре знаем, че те си купуват политици Не говоря за цели партии във всички случаи, но те купуват политици да говорят срещу демократичното волеизявление и демократичното слово в нашето общество. Не можем да отречем всички тези факти и затова подкрепям предложението. Благодаря. Кнут Флекенштайн е последния оратор. Благодаря много. Благодаря. А, мисля, че трябва отговор на Обединената левица. Аз не съм заклет враг на Русия. И ако дойдете утре сутринта, ще видите, е, че е така. Но фактите не могат да бъдат отречени. Дори и да кажем, че това не е едностранен процес, защото имаме известни прояви и от наша страна. Не бива да забравим два момента. Първо, не можем просто да си затваряме очите, непрекъснато да отричаме и да говорим за цензура, автоцензура, когато се поставя въпроса за пропагандата. Според мен докладът Отразява действителността и в никакъв случай не призовава за контрапропаганда. Ето защо аз не виждам никакви проблеми в този текст и ще гласувам за. На кого ще направим услуга? Дори на Русия няма да направим а, услуга, ако непрекъснато отричаме факти от действителността. Мисля, че това е по-добре и за а, руските граждани. Да видим действителността, да я погледнем право в очите. Благодаря на Кнут Флекенштайн. Приключваме с изказванията. Сега само графика. Гласуването е на 22 януари в комисията и евентуално февруари в пленарната зала. Малко изоставаме от графика, но продължаваме с точка 5, препоръка към съвета, комисията и заместник председателя върховен представител на Съюза външната политика и политиката на сигурност по новото всеобхватно споразумение между Европейския съюз и Узбекистан. Аз също трябва да се изкаже и като докладчик, защото аз съм докладчик именно по тази тема. Имаме споразумение с Узбекистан от 1999 година. Преговорите за ново споразумение започнаха на 23 ноември 2018 година. Основната цел е да продължи политическия диалог между Европейския съюз и Узбекистан и да се насърчат реформите в всички области, за да се изградят стабилни институции, да се гарантира плурализъм на политическите е, становища и изцяло функционираща съдебна система и служби е, в областта на сигурността. Европейския съюз трябва да подкрепи всички стъпки, които са е, насочени към постигането на тази цел, както и към подобряването на економическото положение и економическата среда. Трябва също така да подкрепим и усилията на страната да се присъедини към Световната търговска организация. Имахме посещение на нашата комисия през септември миналата година в Узбекистан. Аз, за съжаление, не можах да участвам, но колегите казват, че има огромен напредък в обществено-политическата обстановка, особено в сравнение с предходното посещение през 2011 година. Приветстваме насоката, която се възприема от новия президент от 2016 година насам. Новата външна политика на Узбекистан е насочена към регионално сътрудничество и допринася за мирния процес в Афганистан. Друг пример за положителни промени са неправителствените организации, освобождаването на някои политически затворници. Продължаваме обаче да признаваме, че има проблеми във връзка с правата на човека и затова те ще продължат да бъдат тема в нашите разговори. За това призовавам за подкрепа на Узбекистан в вътрешните демократични реформи, но и усилията му в външно-политическата сцена към многостранни международни, регионални и глобални прояви на сътрудничество трябва да подкрепим и новото споразумение за засилено сътрудничество и партньорство, което да замени действащото споразумение. И сега ЕКР Чарл Станък, докладчик в Сянк. Микрофон, моля. Аз нямах намерение да се изказвам, но и давате дума, нямам някакъв подготвен текст. Докладът е отличен. И е, нашата група, е, консерватори и реформисти, винаги е държала на приобщаването на средноазиатските републики, в това число Узбекистан, е, сближаването им в максимална степен и економически, и политически към Европейския съюз. До сега, разбира се, сме проявявали особено безпокойство, що се отнася до правата на човека, липсата на демокрация в Узбекистан, дори ширещия се детски труд. Но всичко това е засегнато в доклада вашия господин Макалистър и е, определено има, има възможности да се упражни повече натиск и да се засилят економическите и политическите връзки между Съюза и Узбекистан. Опасявам се, че нищо повече от това не мога да кажа. Благодаря и е, се Извинявам, тук отгоре не се видя, че колегата Бенифей желая да се изкаже от социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Впечатляващо е да се види колко големи са промените в Узбекистан и то в рамките на един законодателен мандат. Работи се по споразумението за разширено сътрудничество, както и по протокола за е, текстила. Отбелязва и Международната организация по е, труда, че само е, за период от 3 години има значително намаляване на детския труд. Затова вече е време да обсъдим една по-разширена форма на сътрудничество и съответно споразумение, подобно на Казахстан – Мисля, че е, такива е, ситуации ни е, показват, че външните отношения на Европейския съюз могат да изиграят ролята на фактор за преобразование в страните, с които поддържаме такива отношения. Следим а, актуалното положение и Виждаме и признаваме усилията на президента за модернизация на Узбекистан и е, за е, по-широка работа в регионален мащаб. Има напредък е, преди, например, бяха толкова влушени отношенията с Таджикистан, е, че някои говореха дори е, за опасност от е, регионално стълкновение. Също имаме и нова парадигма в отношенията с Киргистан. Това е един нов регионален модел. Има и известен напредък в тази толкова деликатна област като правата на човека. Някои политически затворници са освободени, но остават някои противоречия, като например дейността на синдикатите или преследванията спрямо общността на ЛГБТ. Усилено се работи по въпроса въпроса за текстила, за а, памука и коприната, а, което изисква един комплексен а, подход. Плурализмът а, в гражданското общество, а, промените в а, съдебната система и системата на местата за решаване от свобода, както и някои економически промени, трябва да бъдат приветствани. Бяха откроени всички тези въпроси в препоръката. За това искам да благодаря на нашия председател, господин Макалистър, който е и докладчик по този текст, като не бива да, продъл... да, да се отказваме да следим и правата на човек, най-вече на мълцинствата. Благодаря. You, Благодаря, уважаеми колега Бенифей. Няма други докладчиците в сянка от е, либерали, либерали демократи и от зелените. Всъщност, от либерали нямаме, но господин Шолц е докладчик в сянка от е, Обединената Северна Левица Зелени. Благодаря ви, благодаря ви, господин е, председател и докладчик. Съгласен съм с вашите констатации. Става въпрос за едно сериозно предизвикателство. Става дума за страна, която все още е в процес на реформа и преобразование. Наблюдаваме промени през последните години, но все още не можем да кажем, че напредъкът е безспорен. Раздялата с миналото някак не е окончателна. И аз съм съгласен с колегите, изказали се до сега, че да, разбира се, има значителни постижения в посока към устойчиво економическо развитие. И е, економиката още повече е, се разраства, диверсифицира се и то възоснова на собствени ресурси, е, отдалечавайки се постепенно от монокултурния характер на памукопроизводството, но този економически процес е, е, е свързан с политически е, процес, който е антидемократичен, е, чиято цел е властта да се запази в ръцете на един установил се елит. И оттам следва съответното отношение към правата на човека, политическите права, демократичните институции. В това отношение все още не е на лице сериозен напредък. И трябва да се подчерта и, и най-сетне, предвид на скоро състоялата се среща на страните по Парижското споразумение в Катовице е, за изменението на климата, специално, що се отнася до Узбекистан и отношението на тази страна към водните ресурси към, към преосмислянето на тяхното опозотворяване, както в интерес на гражданите, така и в интерес на околната среда, е, е, е особено значимо. Съгласен съм, всички трябва да помислим как Европейският съюз би могъл да развива за напред отношенията си с Узбекистан. В по-нататъчното економическо е, обновление на страната и, и, и политически и демократичен напредък. Благодаря. Благодаря на Хелмут Шолц. Още две искания за изказване. Е, господин Гала и госпожа Гомеш. Не виждам други. Михаил Галер. Благодаря за доклада, благодаря за изказванията на докладчиците във Сянка. Аз до голяма степен мога да се съглася с тях имах а, възможност миналата година така да добия лична представа от тази страна. Темите, за които стана въпрос тук, бяха обсъдени по време на нашето посещение. От психологическа гледна точка е много важно това, че говорим а, по темата текстил и детски труд. И че а, вече има опити за уреждане на тези въпроси, така че оставаме с впечатление, че правителството наистина иска да направи нещо в тази област. Така че бихме могли да кажем, че проблемът вече не е принципен, и не е проблем, който ние просто ще толерираме или пред който ще си затваряме очите. Вече не е така. По отношение на спазването на детските и човешките права, това е много важен напредък. Моето впечатление беше, че има желание за много по-тясно сътрудничество с нас, така че ако сключваме ново всеобхватно споразумение, ще е добре да имаме предвид това а, има много коментари положителни по отношение на намеренията на президента. и все пак трябва да е ясно, че това не е спускане на някакви решения отгоре надолу, а и широки кръгове от обществото подкрепят реформите. Така че ние забележки ще продължим да имаме, но сигурно ще има диалог и ще можем да изчистим и тези проблеми. Сигурен съм, че сме на прав път така че трябва да подкрепим споразумението в полза на а, населението на тази страна, но и в наша полза. Благодаря на Михаил Галер. Накрая госпожа Гомеш. Аз преди няколко години посетих Узбекистан 2008 и проблемите за правата на човека бяха огромни. И ръководството категорично не желаеше да признае това. Затваряше си очите за крещящите, в частност, проблема за детския труд. Тази година посетих страната за втори път с делегацията на нашата комисия и се убедих от, от първа ръка, че промени има е, знаете, динозавърът е, умира и страната може отново да диша свободно. Е, убедих се в това и особено в контраст с съседната Казахстан, в която динозавърът все още е на власт. И, и трябва да ви кажа, беше, беше вълнуващо да, да, да се срещнем с освободените бивши политически е, затворници. Разбира се, както казаха колегите, остават много и много проблеми, но отношението е вече друго. И, и Узбекистан е, е красноречив пример за страна, която не просто под натиска на, на външни сили, в това число, Европейския съюз, а и в резултат от осъзнаването на потребността на самата страна, на самия народ, настават промени. Е, ръководството се обръща с лице към е, отправената критика. Поради което и диалога за правата на човека, и всеобхватното споразумение е, е, е нещо крайно уместно и в интерес на Узбекистан. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Гомеш. Няма други желащи за изказване. Е, крайният срок за изменение и допълнение е 23 януари, 11 часа сутринта. Вотът в комисия за 21 февруари тази година в пленарната зала за 2 март, казва председателят. Преди да приключим. Обаче бих искал да дам думата на господин Борис Ярошевич, който е завеждащ във външната служба на Европейския съюз на звеното Средна Азия. Благодаря. Благодаря ви. Докладът, мога да кажа, от името на външната служба на Съюза е напълно навременен. Първият кръг преговори за е, новото споразумение ще започне в Ташкент е, през първата седмица на февруари. Екипът от страна Узбекистана е впечатляващ, което сочи проявяване от страната интерес. Споделям вашите констатации и бих искал да добавя още някои неща. Първо, че наистина процесът на реформа продължава. 2019 година е обявена за година на активни е, капиталовложения и социално развитие в Узбекистан, което е в съзвучие с актуалните приоритети. Економическата реформа е в ход. За първ път Standard Poor's и Fitch излизат с удовлетворяващ кредитен рейтинг на страната. Това преди коледа миналата година. Спомена се присъединяването към СТО, но наред с това Узбекистан желае да се присъедини към ГСП+, е, в началото на февруари е, делегация от тази организация ще посети също Ташкент. Що се отнася до правата на човека, наред с освобождаването на политическите затворници, бих искал да отбележа, че реформата на правосъдната система дава първите си резултати. Е, в броят на съдилищата от 28 през 2016 година, е, е, миналата година е вече 6000. Е, ще излезем, външната служба на Съюза ще излезе с нова стратегия за Средна Азия към средата на месец май. И разбира се, тази стратегия ще има предвид развитието на обстановката в целия регион, в това число и в Узбекистан. Благодаря. Благодаря ви, господин Ярошевич. Други желаящи да се изкажат не виждам съобщих крайните срокове и по-нататъчния график на работата. Можем да пристъпим към следващата, шеста точка от дневния ред, за която са отделени 10 минути. Изграждане на капацитет на ЕС за предотвратяване на конфликти и посредничество. Това е второ четене на проекто доклада. На 6 декември за първ път обсъдихме въпроса. От тогава са постъпили изменения и допълнения. Докладчик и е госпожа Сорая Пост. С удоволствие и давам думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите за приноса към доклада. С 882 постъпили изменения и допълнения. Главните идеи, е, съдържащи се в доклада, са за засилване на институционалния капацитет на Европейския съюз за предотвратяване на конфликти и за посредничество. В частност бих искал да обърна вниманието ви на следните аспекти. Първо, създаването на съвет на Европейския съюз на високо равнище за предотвратяване на конфликти и за посредничество е, под ръководството на госпожа Могерини. Този съвет ще е, привлече е, опитни професионалисти в областта на предотвратяването на конфликти и посредничеството. Тази идея е в съзвучие с вече установената практика на Европейския е, съюз. Е, питам се защо има изменения от колеги за заличаване на тази част. Нужен е недвусмислен мандат. Е, нека да, да, да обсъдим как да е, е, стигнем до изпълнение на дадения мандат. Е, създаването на допълнителни междуинституционални механизми, в това число тематични работни групи по определени конфликти, също е сред важните аспекти на укрепването на институционалния капацитет на Съюз. Тези механизми от общ хоризонтален характер са, са много ефикасни е, за координиране на е, институционалното поведение на е, Съюза и на терен. Създаването на специализирана работна група на съвета по тази тема също е необходимо. Съветът отдава приоритетно значение на целия този въпрос. моля ви да подкрепите изменението 160, което съм внесла самата аз за създаването на европейска мрежа на жените посредници. Има такива е, мрежи на посредниците жени и в Северна Африка, в скандинавските страни. Of the EU procedures Що се отнася до институционализацията на европейските процедури, аз определено се изказвам в подкрепа на създаването на резерв от посредици, от бивши и сегашни членове на Европейския парламент, в това число е и определенето на, на нарочен заместник-председател на парламента по тези въпроси. Господин Танок прави интересно предложение в 163-тото си изменение, което подкрепям Подкрепям всички изменения за приобщаването на жените към процесите на умиротворяване. Също така за засилване на ролята на гражданското общество в Европейския съюз. А що се отнася до бюджетното обезпечаване, ако желаем Европейския съюз да работи ефикасно за предотвратяването на конфликти и за посредничество, трябва да се постарае в многогодишната финансова рамка да се предвидят достатъчно финансови средства. Някои колеги докладчици в Сянка предлагат заличаването на тази идея за целево финансиране. Чудя се защо. Очаквам с интерес по-нататъчния конструктивен разговор в духа на, на компромиса на поредното съвещание на докладчиците всяка, което е насрочено за четвъртък 13.30 тази седмица. А вотът в комисия е насрочен за 2 февруари, е, а в пленарната зала на първата от мартинските две сесии. Благодаря. Thank you, Suraya Post. Um, we have 10 minutes, actually. Имаме 10 минути, както казах, по тази точка, но са се записали шестима за изказване. Изоставаме вече с 20 минути. Е, остават ни 35 точки. 80 е, страници са записките, е, които трябва да изчете самият председател, което е рекорд. Така че ако се придържате към минута, минута и половина, бих ви бил благодарен. От името на НП, на докладчика сянка от НП. Целта на проекто доклада е да бъдат предложени редица е, препоръки за укрепване капацитета на Съюза в областта на предотвратяването на конфликти и посредничеството. Има някои положителни неща в доклада. Първо, той засяга тома, тема от съществено значение в сърцевината на европейската дипломация предотвратяването и посредничеството наистина са кръгълни камъни на европейската външна политика, поради което и целта да се повиши капацитетът на Съюза в това отношение е, е похвална, в това число чрез укрепване на институционалните му структури. Независимо от това обаче, докладчикът ни в сянка и цялата ни група се отнася скептично към смисъла от този доклад. И просто не, не, не сме сигурни, че такива доклади имат какъвто и да било смисъл към края на мандата на парламент. Освен това, самият текст е доста проблемен. Въпросът се разглежда единствено от гледната точка на равенството на половете, което е доста редукционистко. Аспектите за сигурността са сякаш напълно пренебрегнати. Равенството на половете е тема важна, но това едва ли следва да бъде главният мотив в основата на доклада и нашият докладчик Сянка е дал съответните изменения. Благодаря. Господин Галер, екаре, е, Чарлз Танък е сега. Преди слушахме НП. съгласен съм, че трябва да се по, по, промени акцента, за, за да не се съсредоточава вниманието изключително върху въпросите за половото равенство, които са важни, но, но има и много други важни въпроси. Самият аз съм внесъл доста изменения, това число 116, 154 конфликтите трябва да бъдат разглеждани е, според своята специфика. Никога не, не би могло да се говори за някакъв стандартен подход, особено в крайно комплицирани е, ситуации. Е, по 154-то предлагам умерено нарастване или увеличаване на финансирането за наградата Сахаров. Би трябвало да помислим. Доста е, средства харчим по разни наблюдателски мисии, а пък най-важната награда, с която може да се похвали парламента в областта на правата на човека, е, предлага едва 50 хиляди на лауреатите. Е, все пак да не забравяме, че удостоените с тази награда могат да играят сериозна роля и за предотвратяване на конфликти. Благодаря. Алде, госпожа Вотманс.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 Horen jullie mij nu? Ah, oké. Okay. Ja? Now the mic is working. I'm very sorry with the delay. Um, ik wil onze rapporteur, mevrouw Post, van harte bedanken voor de tocht. Така, искам да благодаря на госпожа Пост за този изключително важен и значим доклад. Противодействие на конфликти, установяване на мир, това са основните компоненти на всяка външна политика. И когато нашите партньори, има сигурност у нашите партньори, това е и в наш интерес. Така че трябва да продължим да работим по посока на разрешаването на конфликти, а за целта ни е нужен съответният капацитет. За това подкрепяме този доклад. Много се радвам, че е подчертана ролята на жената в рамките на посредничеството и предотвратяването на конфликтите, защото наистина жените са всъщност повечето засегнати, а много малко биват привличани към участие в разрешаването на конфликтите. Но наред с жените има и други фактори, които могат да допринесат за посредничеството и избягването на конфликти. Ето на първо място ще спомена младеща също така трябва да обърнем внимание на военните сили, защото те правят много неща. Затова в нашите предложения за изменения акцента пада върху тях. Госпожа Валеро има думата сега от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че основният текст, който получихме от Сурая Пост е много добър. Да, разбира се, че остават някои въпросителни. Разбира се, че и ние имаме предложения за изменение. За зелените е, превенцията на конфликтите е най-важният момент, защото това е основата на гражданската сила на Европейския съюз. Да, отделили сме само 10 минути, за да се занимаем с този толкова важен въпрос. Не разбирам защо е така, не, не разбирам защо сме така ограничени. Но както и да е, ще се съсредоточа върху това, което смятам за най-важно. А именно дългосрочното бюджетно планиране, което би могло да спомогне за укрепване на капацитета за разрешаване на конфликти и посредничество. Защото в крайна сметка става дума за стабилност и мир. Но инструмента за стабилност и мир не беше подплатен с достатъчно финансови средства. 13 милиарда са заделени за фонда за отбрана, т.е. за оръжейната индустрия и за укрепване на военния компонент. 2 или 3 милиарда бяха определени за през последните години, а сега остават само 180 милиона, които няма да бъдат, така да се каже, резервирани за този инструмент. За съжаление, нямам достатъчно време, за това се съсредоточавам върху основното. Смятам, че ще се разберем с останалите докладчици в сянка. Благодаря ви, госпожо Валеро. Господин Кусо има думата. Благодаря, господин председател. За нас всяка инициатива за предотвратяване на конфликти и посредничество от страна на Европейския съюз следва да бъде приветствана. Разбира се, винаги в контекста на проявяваната политическа воля и наличието на механизми за демократичен контрол. И после всичко това не би следвало да остава на територията на едните добри намерения. Следва да се говори за конкретни действия на място, за ефикасна превенция и посредничество. На нас ли допадат идеите на докладчицата, е, създаването на, на поста на специален пратеник за мир и други подобни институции. Достъпът до информация е нещо особено важно за нас, в достъпна форма. Механизмът обаче трябва във всеки случай да гарантира сътрудничество с международните организации, в това число не и агенциите на ОНЕ, което ще отразим в свои допълнения и изменения. Благодаря. Благодаря ви, колега Кузо. От ваша страна няма повече изказвания. Колеги, благодаря ви за изказванията. Както знаете, ще се гласува на 4 феврари в комисия. Пленарната зала е, на пленарната сесия през март, 11-14 март. Следваща точка от е, дневния ред. Отчет относно президентските избори в Грузия 28 октомври, 28 ноември 2018 година, както и относно предсрочните парламентарни избори в Армения на 9 декември миналата година. И в двата случая ние присъствахме на място с наблюдатели, 6-7 души, представящи повечето политически групи. В Грузия ръководител на групата бе госпожа Андри Кейне, за Армения госпожа Хаутала. Наблюдателската ни мисия е, е, е, работи в е, сътрудничество с дългосрочно пребиваващата на, на място мисия на ОССЕ, както и с е, представители на Парламентарната асамблея на ОССЕ, на Съвета на Европа и НАТО. Благодаря, господин председател. Изказвам се от името на Лайма Агрикения. Тя, за съжаление, се разболя и когато пристигнах в Брюксел, бях помолен да прочета нейното становище по отношение на представянето на президентските избори в Грузия. Както казахте вие, господин председател, делегацията на Европейския парламент на първия тур от изборите се състоеше от шестима члена, а на втория тур тъй като изборите бяха проведени в два тура. Тъй като при първия тур нямаше абсолютно мнозинство, и така че имаше балотаж. И както обикновено за страните членки на ОССЕ, делегацията на Европейския парламент беше включена в дългосрочната мисия на ОСС. На ОСС. Имаше и други наблюдателски мисии на парламентарни асамблеи в рамките на международните мисии за наблюдение на избори координатор от името на ОССЕ беше Кристиан Вигенин, бивш член на Европейския парламент, сега член на Българското народно събрание. Представени бяха делегации на Парламентарната асамблея на ОССЕ, на Съвета на Европа, а на първия тур и на НАТО наред с програмата предвидена за всички парламентаристи, а тя беше подготвена от ОССЕ и включваше срещи с всички значими кандидати. Та, наред с тази програма, делегацията на Европейския парламент имаше и възможността да се срещне с тогавашния президент Юлашвили, с министър-председателя Бахтарце и ръководителите на посолствата на държавите членки, както и с ръководителя на делегацията на Европейския съюз. Тъй като на първия тур нито един от 25-тимата кандидати не можа да постигне абсолютно мнозинство. На 28 ноември 2018 година се наложи провеждането на балотаж. Първия тур, впрочем, беше на 28 октомври. И по време на този балотаж, в който борбата беше срещу кандидатката Джурабишвили, която беше независим кандидат, но явяваше се като независим кандидат, но всъщност на практика беше подкрепена от управляващата партия. Тя беше избрана с 59,5% от гласовете, докато кандидатът на другата партия, Григор Варшат, се събра около 49%. На първия тур двамата кандидати имаха около 37-38%, горе-долу изравнение им бяха а, силите. Госпожа Зорабишвили беше избрана за президент на, встъпи в длъжност като президент на Грузия на 16 декември миналата година. Но а, тук важното е, че за последен път в Грузия се провеждат преки президентски избори. Ще има промяна на Конституцията, която ще промени начина на избор на президент. Колегата Лайма Андрикене ми е нахвърлила някои бележки, които аз сега ще прочета. Да започнем с положителните констатации. Е, е, изборите привед... Е, протекоха в съответствие с принципа на състезателност. Кампанията се водеше безпрепятствено. Избирателите наистина имаха избор не се констатира насилие, насилие. Участието в изборите беше около 50% избирателната активност. Може би очаквахме повече. За съжаление обаче е, е, върху избирателния процес е, е, хвърлят сянка някои отрицателни аспекти, е, е, лични нападки, тежки при това обвинения, отправени от един кандидат към друг, вместо да се развива някаква представа за бъдещето на страната, този тон се ожесточи още повече в подготовката на втория кръг Медийният ландшафт бе крайно поляризиран, е, както в е, държавния, така и в частния сектор. Фактически не можеше да се, да се води една безпристрастна, обективна кампания. Високопоставени представители на правителството отправяха нападки към е, обществени организации, представители на гражданското общество. Делегацията на Европейския парламент категорично заклейми това поведение на, на държавни представители. Ска същите констатации, които будят тревога, що се отнася до финансирането на процесът, както през 2016 година, направихме и сега. Управляваща партия събра повече дарения от е, всички останали кандидати взети заедно, което е някак невероятно не може да се говори, че има равно, финансова равнопоставеност между кандидатите. Най-впечатляващият случай е обявяването няколко дена преди втория кръг на изборите на издължаването на е, дълговете на хиляди граждани на обща стойност е, половин милиард евро – е, от банка, тясно свързана с е, президентския кандидат, подкрепен от управляващата партия. А на самия изборен ден е, бяха констатирани опити за сплашване от страна на застъпници на, на, на партийни координатори и представители, в това число чрез мобилни комуникации, чрез е, текстови съобщения и, и по телефона. И а, е, вторият кръг, общо взето, може да бъде оценен като влушаване на положението в сравнение с първия кръг. Е, обстановката се характеризира се с тежки противоречия, антагонизъм, задълбочаване на, на обществената поляризация. И всичко това е достойно за съжаление, имайки предвид, че е, е, е държавата, страната се стреми към приобщаване към Европейския съюз. Е, всички тези отрицателни прояви не бива да се превръщат в тенденция, още повече, че за 2020 година са насрочени парламентарни избори. В нашите препоръки ние казваме всичко е, това, разбира се, е, и е, препоръчваме грузинските власти да реформират системата. Благодаря ви. Благодаря, господин Целър. Госпожа Хаутала вече е тук. Има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че има възможност да отчета пред е, комисията наблюдателското ни посещение в Армения е, за наблюдаване на предсрочни избори произведени на 9 декември миналата година. Както винаги, нашата делегация беше много компетентна, шестима членове и сътрудници господин Фария, госпожа Питера, господин Целър, госпожа Моди, госпожа Хармс. Това бяха колегите, наред с мен, членове на делегацията, каквато е обичайната практика в, в такива случаи. Ние пристигнахме в Ереван три дена преди деня на изборите и е, получихме изчерпателна информация от постоянните ни представители там, както и от различните обществени представители и политически, и граждански. И за нас стана ясно, повече от ясно, че изборите се очертава да бъдат съвсем различни от всички предходни избори от преди революцията през април и май 2018 година. И изводите, които правят нашите колеги от ОССЕ и съвета на Европа, към които ние се придържаме изцяло, се свежда до това. Тези избори се произведоха с зачитане на основните права и свободи и избирателният процес се ползва с широко обществено доверие, което следва да се пази цитирам все така, е, открития обществен дебат, това число в средства за осведомяване, допринесе за една оживена избирателна кампания, макар и е, в електронното пространство да се шириха някои подстрекателски послания, които будят тревога. Е, стигнахме също до извода, и пак цитирам, че общо отсъствие на избирателни нередности, в това число купуване на гласове и упражняване на натиск върху избирателите, дава възможност за действително съревнование, състезание между кандидатите. Нещо, което не можеше да се каже през 2017 година трябва да подчертаем и най-сетне констатираме едно мирно, спокойно протичане на изборите. Това бяха предсрочни, извънредни избори. Наистина партиите не разполагаха с достатъчно време да водят кампания, но също време трябва да кажем, че заслужава възхищение ефективната, ефикасна работа на Централната избирателна комисия, както и на, на другите упражняващи надзор органи ми трябва да отдадем дължимото, трябва да да отдадем признание на, на тези институции. По-критичните ни бележки се отнасят за нормативната уредба и, и конкретно финансирането на предизборната кампания, критерият гражданство, администрирането на избирателните списъци и необходимостта да се засили участието в политиката на жените. Това са е, недостатъци на нормативната уредба, които могат да бъдат преодолени по линия на измененията и допълненията на същата и аз е, се надявам това да стане съвсем скоро. Надявам се е, арменското правителство да подходи приоритетно към тази задача. И, прочим, всяка такава една законодателна реформа да бъде широко обществено дело. Е, с участието както на опозиционните партии, така и на гражданското общество. Впрочем, за участието на гражданското общество, господин председател, е, на представящите го организации, е, те заслужават високата ни оценка. И много приятно бе да констатираме, че за пръв път толкова много представители на гражданското общество споделят нашите констатации, което е, гарантира високо обществено доверие. Е, партията на министър-председателя получи повече от 70% от е, вота и можем да очакваме, че сега правителството ще проведе дългоочакваните необходими реформи. През последните няколко месеца Армения не веднъж е на, на дневен ред на нашето внимание. Има е, всеобхватно, засилено споразумение за партньорство, което е подписано е, между Съюза и Армения и представя пътна карта за по-нататъчно сътрудничество и финансова подкрепа. Ако арменското правителство желая да получи допълнителна подкрепа за необходимите реформи, ние сме готови да я окажем. Това е в съответствие с е, ангажимента ни да задълбочаваме отношенията между ЕС и Армения в полза на всички арменски граждани. И най-сетне, господин председател, сърдечно бих искал да, да благодаря на колегите от е, парламента, които участваха в делегацията е, на е, нашия, нашата посланничка, представителка, ръководител на нашата делегация, посланник Свиталски също на място за подкрепата им по време на нашето посещение. Е, този път наистина можем да кажем, че резултатът от изборите действително отразява народната воля, което не можеше да се каже след изборите от април 2017 година. Благодаря ви, Хайди Хаутала, за доклада. А сега най-уместно е да дадем думата на колегата Карим, който е експерт по района. Благодаря. След като чухме тези пространни изказвания, какво мога да кажа? Преди всичко искам да благодаря на всички колеги, които участваха в мисиите от името на парламента. Хайди и преди е участвала в е, мисия в Армения. Нашата институция участва е, в мисиите международни наблюдатели. И това има първостепенно значение за изборите както в Армения, така и в Грузия. На 9 декември бяха произведени извънредните предсрочни избори в Армения и погледнато както от непосредствените впечатления на нашите мисии, така и в по-широк план, е, бяха зачетени основните е, свободи и резултатите бяха е, подкрепени с голямо мнозинство. Предисторията на тези избори е, в предходни години е различна и за това аз съм наистина впечатлен от големия напредък на Армения само за броени месеци. След Кадифената революция изборите бяха не само демократичен пробив за страната, но и тест за новото правителство и фактор за задълбочаване на двустранните ни отношения с Армения. Що се отнася до господин Никол Пащинян, Многократно сме се срещали а, с него и преди, и след като той стана а, премьер. Имахме наша делегация, която проведе а, среща а, с него и след стъпването му в длъжност. Затова се надяваме той да има един още по-силен, легитимен мандат на тази длъжност, това ми вдъхва увереност, че Армения ще бъде важен елемент в нашата външна политика. Затова е важно да бъде ратифицирано споразумението за разширено сътрудничество и партньорство от всички държави членки, за да имаме е, такова споразумение с Европейския съюз. Смесения комитет е, ще има следващото си заседание през есента, за да направи равносметка на процесите. И съвсем накратко за Грузия. Чухме колегата а, от името на ръководителя на мисията. През изминалото десетилетие Грузия работи много опорито да изгради репутация на водеща сила и застъпник на демокрацията в източното е, съседство. В тази кампания обаче имаше много очерняне и груби нападки на гражданското общество от представители на управляващите и ние това отбелязахме тези инциденти все пак не представляват обща тенденция. Не искам да ви оставя с това впечатление. И не бива да забравяме, че имаше възможност за свободна предизборна борба между кандидатите. Но имаше известни отрицателни тенденции. Следващото заседание на смесения е, комитет ще се проведе на 28 март. И това може би едва ли ще мога да направя нещо друго след е, е, това заседание в качеството си на евродепутат, при положение, че той е на 28 март, а на 29 март е предвидено Великобритания да излезе от е, Европейския съюз. Госпожа Саломе Зорабишвили ще бъде отриток и според мен трябва да приветстваме нейното избиране. Огромен пробив е това, че за пръв път е избрана за президент жена с огромен опит в управлението. Това ще допринесе за задълбочаването и укрепването на нашите връзки и тя съм убеден, че ще използва своята позиция, за да се постигне помирение в страната. Но, така или иначе, поляризация има не само в Грузия, а и навсякъде в Европа. Затова трябва да продължим да инвестираме в задълбочаване на взаимоотношенията ни с Грузия и да оказваме всячески подкрепа. Благодаря ви, колеги. Благодаря на господин Карим. Имаме още трима желащи да се изкажат. Ана Гомеш, Ребетка Хармс и Ан Моди. По две минути. Първо Ана Гомеш. Напълно съгласна съм сказаното от господин Йоахим Целер от името на ръководителя на мисията, госпожа Андрикиене. Имаше съревнование в изборите в Грузия и нямаше насилие, за разлика от парламентарните избори през 2016 година, когато аз бях ръководител на мисията. най-трудно може да се преглътне именно тази поляризация, която се отрази много лошо в използвания от кандидатите език, грубите нападки към кандидата жена бяха особено неприемливи. Чухме и други тревожни явления от Йоахим Целер. Опрощаването на дълговете беше наистина един от най-тревожните фактори. Може би това решение е било взето по-рано, но самия факт, че в деня преди балотажа бяха опростени дълговете и то с е, ясна връзка с е, олигарсите и банковите е, среди. Наистина са достойни за съжаление. И все пак, грузинците не могат да бъдат лесно подведени. Апаратчиците присъстваха в избирателните секции – и въпреки това гражданите се представиха достойно. И в първи и във втория кръг. Защото те е, знаеха, че поляризацията може да отрови атмосферата в обществото. Смятам, че въпреки всички тези отрицателни явления, вотът беше истински легитимен – и той ще допринесе за намаляване на поляризацията. Благодаря, Нана. Сега Клер Моди. За Грузия смятам, че е важно да подчертаем резултатът от изборите. Наистина това беше истинския избор на грузинския народ. През 2018 година репортери без граници установиха, че Грузия е на по-предни е, позиции от три от държавите е, членки на Европейския съюз. И като имаме предвид колко е тежко политическото положение в Грузия, това е много красноречив факт. Освен това, Грузия избра жена за президент под 10% от а, националните лидери по света са жени. А и със съжаление трябва да отбележа, че тя беше обект на много груби лични нападки. Което е често явление, когато жените се кандидатират за високи а, длъжности. Използват се факти от личния живот за атаки. 60% от населението гласува за жена президент, която има всички данни да изпълни достойно външно-политическата функция, която е основна функция на президентската институция. Надявам се да продължим развитието на взаимоотношенията с Грузия. За Армения, трябва да кажа, че с удоволствие участвах в мисията наблюдатели. Искам да благодаря на Хайди Хаутала за вещото ръководство на нашата делегация. Наистина видяхме дълбоки преобразования в изборния процес в Армения – за 6 месеца изборния кодекс не можа да бъде изменен, но в бъдеще ще се върви в тази посока, надявам се, и ще е, се надгради върху успеха в изборите. Благодаря и накрая Ребека Хармс. Много интересен период е, в страните от източното партньорство. След изборите в Грузия и Армения – скоро ще бъдат произведени избори в Молдова и в Украина. Два пъти е, тази година е, в Украина, защото ще има и президентски и парламентарни избори. На основата на първите изборни резултати и на процесите в е, Армения и Грузия, можем да доловим прилики в страните партньори – успоредно с е, всички различия в процесите, които изискват повишено внимание от страна на Европейския съюз, както и изрично ангажиране. Нямам какво да добавя към казаното от Хайди за Армения. Присъствието на е, представители на Европа там. Беше много навременно. Хората обясняваха, че за пръв път в историята на Армения ще има свободни избори. Толкова много бяха хората, които казаха за пръв път не са предизвестени резултатите. Новото правителство е изправено пред огромни предизвикателства. Върху премиера се възлагат огромни надежди и затова задачата е не само да се направи положителна оценка на резултата от изборите, но и да се изпълни е, споразумението и да се подкрепи правителството в една много трудна е, геостратегическа ситуация между Русия и Европейския съюз. В Грузия бяхме разочаровани. Макар и за пръв път да е избрана жена за президент, този резултат ми допада и все пак а, сме разочаровани. И аз мисля, че утре трябва да се възползваме от присъствието на новоизбрания президент тук и като приятели на Грузия да очертаем бъдещите ни отношения. Благодаря на Ребека Хармс. Не виждам други желаящи да вземат думата. Искам само да чуем накратко Ричард Типъл. Съвсем накратко, моля. Да, благодаря много с голямо удоволствие съм а, тук за първ път а, след то, октомври, откакто поех новата длъжност. Много важни бяха изборите в Грузия. За първ път а, бях, за последен път, извинявайте, бяха произведени президентски избори. Госпожа Зорабишвили а, спечели 60% от а, гласовете. Няма да повтарям всичко казано от е, членовете на мисията наблюдатели. Имаше конкуренция, имаше ред и спокойствие. Това беше положителната страна, отрицателната. Финансирането на политическите партии и е много дълбоката поляризация в медиите и в обществото. Разбира се, ние ще продължим политическия диалог с Грузия и ще го използваме, за да посочим слабостите и да отправим препоръки, особено в светлината на парламентарните избори, които ще бъдат произведени до година. Госпожа Зора Бишвили в своята реч при встъпването в длъжност категорично подкрепи европейската ориентация на Грузия и своето твърдо намерение да преодолее поляризацията. Тя заяви, че иска да е президент на всички грузинци. Тя е тук тази седмица ще има срещи с господин Тус, господин Юнкер, с господин е, Таяни, с господин Аврамополос. И мисля, че това е подходящ момент е, за да продължим диалога. Вярно е, че е, президентската институция е, е с урязани правомощия е, и по конституция в 6 годишния мандат, който предстои на госпожа Зура Бишвили, тя ще трябва да се справя с много предизвикателства, но трябва да приветстваме първата жена президент на страната. Отбелязваме значението на плурализма, помирението, приключването на конституционната реформа и въвеждането на пропорционалната избирателна система. Що се отнася до Армения, много голямо значение имаха тези избори. Те бяха своеобразния завършек на кадифената революция от миналата година. Господин Пашинян спечели конституционно мнозинство, а Републиканската партия, бившите управляващи, не можаха да достигнат дори прага за представителство. Колеги парламентаристи посочиха важната роля на гражданското общество – помощта от страна на Европейския съюз допринесе за предоставянето на устройство за разпознаване на избирателите и организиране на изборите. На 14 януари господин Пашинян встъпи в длъжност. Знаем, че му предстои важната задача да продължи реформите в Армения. По въпроса за изборите, мисля, че ще е важно да се продължи с е, реформата на изборния кодекс, съдебната реформа и приемането на закон за е, борба с дискриминацията. Това ще създаде демократични условия. Големи са очакванията от новото правителство и Европейския съюз със сигурност ще подпомага правителството на основата на новото споразумение – за всеобхватно и разширено сътрудничество. Смесения комитет на 27 ноември обсъди пътната карта на първата си среща и ще продължим дискусиите по изпълнението на споразумението на следващия съвет през май и юни тази година. Благодаря. Благодаря на Ричард Тибълс. Така можем да приключим с точка 7 и да продължим с точка 8. Имаме цели 10 минути тук. Без да губя време, давам думата на нашия докладчик, госпожа Рамона Манеско, сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество с Туркменистан. Благодаря, за сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество с Туркменистан, преди всичко искам още веднъж да приветствам изявлението на госпожа Могерини, че Европейския съюз ще има делегация в Туркменистан. Отзивите са положителни както съм посочвала и преди, това е израз на нашите стратегически интереси в областта на сигурността, правата на човека, енергетиката и климата. Сега ще можем да развиваме политическия, економическия и секторния диалог с Туркменистан. Искам да благодаря за чудесното взаимодействие с колегите от комисията, от СВД и специалния представител за Средна Азия, господин Бурян. Сега конкретно по текста. Благодаря на всички колеги, които работиха с мен по измененията. Ще обсъдим евентуални компромиси по внесените изменения в сряда на следващото заседание на докладчиците в Сянка. Мисля, че Текстът е балансиран. Ние призоваваме за разделение и баланс между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Призоваваме също така и за консултации с е, Венецианската комисия и е, бюрото на ОССЕ ОДИР. Настояваме за достъп до информация, свобода на словото, свобода на сдружаването. Мисля, че нашия текст в крайна сметка ще бъде добре балансиран и се надявам, че ще намерим обща политическа основа при разграничаването на краткосрочните и дългосрочните условия за нашето взаимодействие с Туркменистан. Ще следя напредъка в изпълнението на критериите и бих искала процедурата по даване на съгласие да продължи. Очаквам по-нататъчно сътрудничество. Съвсем ясна е позицията тук. Мисля, че текстът е много полезен, за да можем да продължим по този път. Благодаря. Благодаря на Рамона Манеско за стегнатото изказване. Първо господин е, Петини, господин Танък иска ли? Не. Господин Шолц е тук от телевицата, Господин Бетини е пръв. Благодаря, господин председател. Този текст е важен за една страна с стратегическо значение за Европейския съюз. Нашите отношение има дълга история – с напредък и отстъпление, с спиране и възобновяване. Като във всички случаи ние настояваме за гаранция и за правата на човека, свободата и демократичните ценности. Госпожа Манеско с много голямо внимание следи тези процеси и това е отразено в доклада – и искам да благодаря за това, че е, тя взема предвид и позициите на политическите групи. Парламентът, е, е, разбира се, може да има различни становища на политическите групи, но мисля, че е важно с консенсус да бъде прият окончателния текст. Внесени са от нас някои предложения за изменения, за задълбочаване на текста, но ми се струва, че когато обсъждаме компромисите, ще можем да намерим верния път към консенсуса по предложения текст. Благодаря. Благодаря на господин Бетини. Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към колегите по отношение на това, че докладът е наистина важен. Още повече, че става въпрос за страна, която в сравнение с Узбекистан е много по така положението е много по-сложно и се извършва много мъчителен преход. Така че на базата на казаното от нашия докладчик съм съгласен, че а, трябва да помислим какъв е нашият интерес по отношение на тази страна. Дали тя ще е само доставчик за суровини или само на газ или на други ресурси, които ни интересуват, или сме заинтересовани тази страна да получи собствена перспектива, да даде перспектива на хората, които живеят в нея. Ето защо ние сме внесли предложения за изменения тъкмо в тази посока а именно баланса между политическите, социалните, културните въпроси, въпросите свързани с човешките права, както и с отговорността на Европейския съюз по отношение на съпровождането на Туркменистан към един по-модерен живот. Така че мисля, че трябва да се наблегне, наблегне на помощта за собственото развитие на страната, помощ за самоопределение на страната. Страната сама трябва да реши кои страни трябва да бъдат нейни партньори в международен мащаб моментът на, от развитието на страната е много интересен и мисля, че носим отговорност по отношение на това да дадем възможност на Туркменистан да се развива стабилно. В този дух са и нашите предложения за изменения, както каза и нашия докладчик. Надявам се, че ще стигнем до компромиси. Има ли други желаещи да се изкажат? Не виждам. Още веднъж искам да дам думата на господин Ярошевич от СВД, отдел Средна Азия. Благодаря. Наистина са бавни промените и не са толкова задълбочени, колкото би ни се искало. И все пак в Туркменистан – с а, твърди ангажимент а, от наша страна заслужава да се отбележи, че бяха дадени отговори на над 100 наши запитвания за лица, които са политически затворници. Миналата година се работи по създаването на офис за укрепване на капацитета. Туркменистан играе положителна роля и дава своя принос към е, сигурността, е, стабилия, и ста, сигурността и стабилността в Афганистан. Общата граница между Туркменистан и Афганистан е около 750 км и е в наш интерес да подкрепим усилията на Туркменистан, защото е, е, всяка дестабилизация на туркменско-афганската е, граница може да има тежки последици. Наблюдаваме бавен преход на Туркменистан към пазарно стопанство, което ще създаде по-големи възможности за взаимодействие с европейски предприятия. Например, има планове за приватизация на хотели и на рибарския отрасъл в Туркменистан. Има различни възможности за сътрудничество с Туркменистан по а, различни механизми. Ратифицирането на споразумението за партньорство и сътрудничество ще даде добри резултати. Положителни са първите промени и с течение на времето, когато настъпи подходящия момент, можем да пристъпим и към разширено сътрудничество. Ние ще продължим да информираме Европейския парламент за напредъка на отношенията ни с Туркменистан и по отношение на диалога за правата на човека. В заключение искам да потвърдя, че работим по откриването на наше представителство, наша делегация до края на тази година в Туркменистан. Благодаря. Благодаря. Няма повече желаящи да се изкажат. Да ви информирам за графика. Гласуването в комисията на 4 февруари в пленарната зала през март. Благодаря на Рамона, благодаря на всички и точки 9, 10, 11 и 12. Надявам се нашите гости вече да са тук. След една минута продължаваме.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 А, колеги, 9, 10, 11 и 12 точка общо всички се отнасят за Афганистан. Няма да зачитам отделните наслови на точките. Позволете ми само да кажа, че като свидетелство за задълбочаването на връзките с солидарността и дългосрочен ангажимент в посока към развитието на Афганистан, Европейския съюз договори сътруднич... споразумение сътрудничество и партньорство и развитие, подписано на 18 февруари 2017 година, те първо трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент. Миналия месец ноември в Женева се състоя конференция, за да се доразвият взаимно поетите ангажименти на международната общност и Афганистан, Европейският съюз и Европейският парламент са категорични привърженици на продължаващите усилия за реформа, подкрепа и солидарност с Афганистан. Сега ще разменем, разменим мнения на тази тема. Първо с госпожа Паула Пампалони, е, която замества тук господин Кобия, специален пратеник на ЕС за Афганистан, който е възпрепятстван днес. Е, но госпожа Пампалони ще ни занимае с е, отношенията между ЕС и Афганистан. След това накратко господин Остревичуш ще ни запознае с посещение на делегация на парламента в Кабул преди коледа миналата година и най-сетне ще разменим мнения по проекто доклад и препоръка е, с, свързани с е, споразумението за сътрудничество и развитие за Афганистан, 24 е, компромисни изменения, общо 230 изменения и допълнения по доклада по инициатива, по собствена инициатива на парламента, но започваме с госпожа Пампалони. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, за поканата да се включа в работата на най-важната постоянна комисия на Европейския парламент. Благодаря на вашата комисия също така за положителната оценка, която дава в проекта доклада, що се отнася до ратифицирането на споразумението за партньорство и развитие с Афганистан. Аз договарях споразумението от името на външната служба на Съюза, толкова по-съм удовлетворена от това, че в е, навечерието на, на ратификация по процедурата на даване на съгласие от страна на Европейския парламент. През ноември 2011 година още получихме мандат от съвета. Значи, преговорите продължиха дълго, с известни прекъсвания, по повод и на е, парламентарния процес в Афганистан. Правителството е ново, най-сетне на 18 февруари 2017 година. Текстът на споразумението бе подписан от върховния представител от името на Съюза, госпожа Могерини. Докъде сме стигнали до сега? какво е значението на това споразумение, което вече се проявява в двустранните отношения между ЕС и Афганистан? Първо, това е единствената всеобхватна юридическа уредба на, на отношенията между ЕС и Афганистан. И част от споразумението вече привременно се изпълнява. Можем да, да организираме редица подготвителни действия и срещи. Миналата година за първ път заседава смесения комитет при временното изпълнение. За първ път заседава работна група по правата на човека, доброто държавно управление и миграцията. Това бяха две изключително важни срещи, тъй като редица въпроси от изключително значение в двустранните ни отношения можеха за първ път да бъдат разисквани откровено и конструктивно правата на човека, равенството на половете, сътрудничеството за развитие, търговия и инвестиции, миграция, регионално сътрудничество. И при това успяхме да направим равносметка на състоянието, на постигнатото и да очертаем оставащите предизвикателства. Възоснова на което излязохме с препоръки, чието изпълнение постоянно наблюдаваме от провелите се първи срещи насам. Готвим също така следващия кръг е, такива срещи и заседания съвместно с афганската страна. Те са насрочени за 2019 година. Естествено, редовно ще информираме Европейския парламент за случилото се. Сега предстои ратификацията от всички държави членки. До сега 15 държави членки са ратифицирали. И е, очакваме също така и Европейският парламент да даде своето официално съгласие. По тук е, можем, разбира се, да, да, да обсъждаме целия обхват на, на споразумението, всички негови части. По двустранна линия с Афганистан работим и по два важни стратегически документа. Единият е Стратегия на Европейския съюз за Афганистан, която е прията през 2017 година от съвета на външните министри на Съюза, а и е, наскоро приятите през ноември 2018 година заключения на съвет по тази тема. Структурните отношения с Афганистан могат да бъдат обобщено охарактеризирани в четири главни направления. Най-важното от политическа гледна точка направление е, в диалога с Афганистан е за е, утвърждаването на мира, стабилността и регионалната сигурност. Това е първия блок е, е, е, първото направление на нашата стратегия. На второ място, укрепване на демокрацията, върховството на закона, правата на човека и по-специално овластяването на жените. Трето направление подкрепа на економическото и човешкото развитие на страната и не на последно място всичко свързано с предизвикателството миграция и принудително разселване ето все още проблем в Афганистан. Укрепваме двустранните си отношения с афганското правителство, нараства взаимното доверие, разговаряме по широк кръг от въпроси за демокрацията и правата на човека, реформите, укрепването на мира, конкретните начини, по които Европейският съюз може да допринесе е, за всичко това. В хода на диалога Европейският съюз подчертава значението на продължаващите реформи от афганска страна, в това число борбата с корупцията, укрепването на правовата държава. Това е, е важна задача и на постоянната мисия на Европейския съюз на място за полицейско съдействие. В това число винаги, разбира се, се намесват правата на, на човека и, и на жените. Изводът, до който стигаме до сега е, че в редица отношения може да се констатира напредък по законодателна линия, ново, добро, ново законодателство. Но сега голямото предизвикателство е за неговото изпълнение в съответствие с международните стандарти. Така че сериозни усилия ние е, те първа трябва да е, положим е, за укрепване на държавната администрация на Афганистан и за повишаване на обществената осведоменост за действащото законодателство, което дава сериозни права на най-уязвимите членове на афганското общество. Областта, в която присъствието ни е особено сезателно по-настоящем е следната борбата с корупцията. Е, ежегодно организираме една значима конференция на високо равнище, е, посветена на борбата с корупцията. Последната се състоя миналия месец април. Готвим вече тази годишната конференция. За... На тази конференция се, се популяризира се, раз, разпространява се информация, подчертава се необходимостта от различни разнообразни действия за противодействие на корупцията. Е, също така подпомагаме правителството и независими е, обществени институции по подготовката на избирателния процес. През месец октомври миналата година бяха произведени парламентарни избори в Афганистан с не лоши констатации, можем да кажем, с сериозно участие на, на младото поколение, на жените, но и, и имаше и редица недостатъци и ние сега се опитваме да, да съдействаме на афганската страна да ги преодолее с оглед особено важните президентски избори, които вече са насрочени за 20 юли тази година. Много са проектите, които се изпълняват съвместно с афганското правителство и с УНАМА, мисията на ОНЕ, за укрепване на избирателния процес и в край на кращата засилване легитимността на резултатите от, от изборите, както за изпълнителна, така и за президентска власт. 15 милиона евро сме предоставили на УНАМА. Имаме и други проекти в подкрепа на гражданското общество и за широка обществена осведоменост, за осведомяване на обществото за избирателния процес. Там сме вложили още 3,5 милиона евро. Втора важна област на подкрепа от наша страна е, е реформа на полицейските служби. Имаме на място десетима съветници в Министерство на вътрешните работи на, на страната и в служба национална полиция, които съдействат за изграждането на една наистина действаща гражданска полицейска служба, в това число с участието на жени полицейски служители. Миграцията, друга област на сериозни инициативи, наред с нашите колеги от Европейската комисия, Генерална дирекция развитие и сътрудничество, започна един всеобхватен диалог за миграцията, е, възоснова на първоначално изработени работни документи. Става дума за връщане на незаконно прибиваващите на европейска територия мигранти, но, но не само. Благодарение на, сътрудни, на, на споразумението за сътрудничество вече водим е, и е, диалог за миграцията в регионален контекст. Занимаваме се с, с трудностите, на които се натъква Афганистан, повръщането на беженци от Пакистан и Иран и предоставяме сериозно финансиране за реинтегриране на така върналите се афганистански граждани. Също така много внимателно следим развитието на обстановката в Пакистан и на скорошната декларация на мисля председателя на Пакистан, господин Кан, за възможността да се даде пакистанско гражданство на афгански граждани от пограничните райони с Афганистан. Това, ако, ако наистина се приеме на дело, ще бъде важна а, новост. Извинявам се отново от името на господин Кобия, който наистина държеше да, да осведоми парламента и вашата комисия а, за усилията ни за укрепване на мира. Е, господин Коби е готов да се отзове на вашата покана за следващото съседание на вашата комисия. Той по-настоящем е в Кабул и разговаря с е, е, всички заинтересовани страни относно изпълнението на предложението, направено от върховната представителка в Женева на Министерската конференция през ноември миналата година. Госпожа Могерини изложи пет основни елемента по които може да се работи в подкрепа на мирния процес в страната. И в своето експозе госпожа Могерини е, се ангажира да съдейства от името на Европейския съюз мирният процес да стане по-приобщаващ, е, да, да се съдейства е, за реформата, особено на сектора на сигурността, за реинтегриране на, на бившите бойци и участници в, в въоръжени действия в обществото и на пазара на труда. Предложи също така господа Могерини Европейския съюз да стане гарант на бъдеща мирна договореност за Афганистан. И на пето място да съдейства Европейския съюз да, да, за развитието на регионалната търговия и инфраструктура. Това беше една сериозна оферта, предложение от страна на върховната представителка, която те първо ще трябва да бъде претворена в дело, за цената на сериозни усилия и поради това господин Кобия в момента е в, в Кабул. А, това мога да ви кажа. Аз благодаря. Благодаря госпожа Пампалони за встъпителното ви изложение. Първо бих попитал господин Танък, ако желая, дали, дали желая да каже няколко думи от, от името на госпожа Фотига. Да, господин председател, госпожа Фотига ми предостави е, готов текст, е, който да представя от, от нейно име. Тя е възпрепятствана по здравословни причини. Така че от името на докладчицата ни, госпожа Фотига, цитирам. Е, предвид това, че споразумението за сътрудничество и развитие е, е с Афганистан е първият е, правно обвързващ документ, регламентиращ отношенията с Европейския съюз, трябва да кажем, че това е една жизненоспособна основа за оползотворяване на пълния потенциал на отношенията с Афганистан в социалната и економическата област. В доклада е, е казано всичко е, е, необходимо за укрепване на, на, на мира и сигурността, за из, до изграждането на държавните институции в Афганистан. Вече, имайки предвид, че от 2014 година изминаха вече близо 5 години, по време на които Афганистан се движи по този път на умиротворяване и стабилизация. Госпожа Фатига подчертава отговорността, която носят и съседните страни и регионалните сили за гарантирането на едно мирно и благоденстващо бъдеще на Афганистан и на взаимноизгодните отношения с Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега Петрас за наскорошното ви посещение в Кабул. Благодаря, господин председател. Както вие споменахте, направихме ние такова посещение преди коледа в Афганистан. Но не за да търсим дядо Коледа, господин председател. Ние знаем къде живее дядо Коледа. Това беше нарочно посещение. Колегите като Елиса и Енгел проявяващи сериозен интерес към темата, се присъединих към мене, поради строгите изисквания за сигурност, които действат на територията на Афганистан, ние можехме да отседнем и да пребиваваме единствено в Кабул и да посетим няколко ведомства. И общо взето Усеща се умора в Афганистан. Отчаяно се търси мирно решение. Е, военно решение очевидно няма и това става все по-очевидно. Но при това Афганистан не би следвал да бъде оставен на съдбата си. Ако, ако това стане, е, е, ще навдигнат глава нови е, терористично настроени сили, е, които ще е, създадат държава в държавата, която сега дори не можем да си представим. Имахме добрата възможност да се срещнем и разговаряме с високопоставени представители на Афганистан, като се започне от президента, ръководители на изпълнителната власт, бившият президент Карзай и, и така нататък Получихме надежна информация за положението в Афганистан. Е, някои неща, на които е, вероятно заслужава да обърна вниманието ви, колеги. Е, почти на деня на пристигането ни започнаха мирни, своеобразни, мирни преговори между талибаните и представителите на САЩ, е, домакинствани от Обединените арабски емирства. Е, легитимните представители на Афганистан не бяха допуснати до този процес, което е достойно за съжаление и е, се създава впечатлението, че това не са действителни реални преговори. Е, всички се стремят към мирно урегулиране, но същото време, е, както чухме от много политици и добре информирани източници, е, никакъв мир не се очертава в резултат от този процес за Афганистан. В това число отчитане, признаване на всичко постигнато до сега. В това число признаването на равноправното участие на жените в обществения живот – в образованието. Всичко, което вече е постигнато, трябва да се запази, в това число по изграждането на държавните институции. В противен случай, що за мир би бил този? На второ място, срещнахме се с посланика на САЩ в Афганистан и трябва да призная, господин председател, че аз завиждам на е, американските дипломати, е, изпратени в Кабул. Е, те са немалко, настанени са добре, разполагат с добра материална база, де да можеше делегацията на Европейския съюз да разполага с поне част от това, с което разполагат представителите на САЩ. Ако можеше да, да, да се надяваме на това, бихме се преместили на друго физически, на друго място. Уверявам ви, крайно времеемко е в Кабул човек да си пробие път от едно място до друго. Многолюдни улици, движението по пътищата в Кабул е хаотично, а, а, а да не говорим за съображенията за сигурност и безопасност на нашите представители. Мисля, че трябва да заявим необходимостта нашите европейски дипломати да бъдат по-добре настанени, по-добре оборудвани, да, да, да се повдигне статутът им в Кабул. Сега, съдържателна гледна точка, нещо особено важно е избирателния процес. Ние е, е, е нямаме някакви окончателни резултати във връзка с, с президентските парламентарните извинете, избори в Афганистан. Информацията е противоречива, процесът е непрозрачен. Но вижте сега, Европейският съюз е, е играч на световната арена и той трябва да получи своя особен статут в мирните преговори. Аз очаквам това да стане. Благодаря. Двама от докладчиците в сянка поискаха думата. Господин Данжан и господин Валеро. Не? Добре. Дезинформиран съм. Господин Валеро има думата. Госпожа Валеро, извинете. Благодаря. Моля ви, служете се и слушалките. Много е интересно да се следят подобни процеси. Изглежда, че ще има да почакаме, докато в Афганистан се установи устойчив мир, но страната така или иначе трябва да се възстановява. Ние трябва да помагаме, трябва да помагаме да се създаде економическа стабилност, независимост, уважаване на правата на малцинствата. Така че е важно да продължаваме активно да подпомагаме Афганистан, както през последните години. И най-вече говоря за подк... оказване подкрепа на гражданското общество. Това, което не ми харесва в нашата политика по отношение на Афганистан, е, че подписваме споразумение след споразумение, при положение, че много добре знаем, деликатното положение, в което се намира Афганистан а, и връщаме толкова много бежанци от Афганистан в страната, а той, а страната изобщо няма капацитет да ги приеме. И е, те, такива афганци се връщат не само от Европа. Много от тях са избягали в съседните на Афганистан страни. Тези съседни страни също се канят да ги върнат в страната им и Афганистан едва ли ще се справи с поемането на такива огромни човешки маси. Така че трябва до някъде да променим начина си на мислене в Европа и да престанем да се съсредоточаваме само върху връщането на бежанци. трябва да престанем с принудителните екстрадиции, макар че много от държавите членки клонят на там трябва да предлагаме възможности за образование на младите хора, които пристигат у нас, за да може, когато един ден се върнат в страната си, да допринесат за нейното възстановяване и изграждане на ново. Наскоро излезе проучване на организацията Спаси детето, където има множество репортажи за това какво се случва с деца и млади хора, които се биват връщани в страната. Искам да кажа, че когато върнем един човек в Афганистан, ние трябва да носим и последваща отговорност за него. Много от тези деца и млади хора се сблъскват с насилие, принудително биват мобилизирани в войската и така нататък. Много от нашите предложения, компромисни предложения бяха прияти от докладчика и я благодаря за това. Благодаря, госпожо Валеро. Госпожа Лалонт също желая да се изкаже. Две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо бих искала да благодаря на Петрас, е, ръководител на делегацията в Кабул, за е, направеното изложение. Е, аз добре познавам Афганистан. Вече 15 години редовно посещавам страната, и то не само Кабул, а северната част. И трябва да кажа, че се отнася малко скептично Имайки предвид, че вече 18 години Афганистан е освободен от талибаните, в началото имаше време на надежда от 2005, между 2003-2008 година е, Афганистан разцъфтя, ако мога така да се изразя. Е, е, парламентарните избори доведоха тогава до представителство на 23% на жените в законодателното събрание и хората бяха, бяха обнадеждени. Момичета посещаваха училище, университетите бяха пълни и така нататък. Оставам с впечатлението обаче, че колкото повече се водят преговори с талибаните, толкова повече има насилие, атентати и толкова повече общо се влушава положението в страната. Ето сега поредни преговори с талибаните. Аз и, и секунда не мога да повярвам, е, че ще се отдаде каквото и да било значение на правата на жените в хода на тези преговори е, талибаните, да кажем, дори биха могли да кажат, е, е, че ще защищават жените, но ще се отметнат след година-две. Така че някакси малко се опитваме с глава в стената да, да преговаряме с талибаните. От друга страна, предстоящите президентски избори, които вече са отложени веднъж, за днешна дата в тях се очертава да участват повече от десетима кандидати. Е, главния кандидат Афшаргани с е, бившия началник на тайните служби, е, другият, който е с подкрепа на сегашния вице-президент на страната на, на euh, Няма да именувам всички кандидати. Секрет, ancien patron des има още, още един бивш шеф на тайните служби, е, Али Факнар, да, ето го. Хубаво. Кандидати има. Е, надявам се обаче Европейският е, съюз да направи всичко необходимо, за да се гарантира един подреден избирателен процес, понеже аз имам своето, своето безпокойство. Благодаря. Така, няма други желаещи да вземат думата. Но аз бих искал да дам думата на представителката на генерална дирекция ДЕВКО, развитие и сътрудничество, госпожа Рафаела Йониц от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Да, тук съм. В допълнение към казаното от колегата Пауло, ние с голям интерес се запознахме с доклада на Европейския парламент и Разбира се, до голяма степен е, споделяме констатациите, съдържащи се в доклада. Фонда за развитие на е, Европейската комисия много активно работи в редица направления. На Женевската конференция миналата година е, можеше да, да, да констатираме недвусмислено постигнатия напредък до сега в отношенията ни с афганската страна. В доклада на, на Европейския парламент се цитира е, е, такава една положителна констатация на афганския президент. В това число обаче се подчертава необходимостта от повече време. Но така или иначе, Съюзът е особено активен по време на същата Женевска конференция и що се отнася до, до миграцията. Е, бяха организирани успоредни прояви по време на тази конференция и за миграцията, и за изграждането на регионалната инфраструктура и, и регионалната свързаност. Е, подписа се и финансов пакет на обща стоеност 472 милиона евро. Е, сериозни са усилията по изграждане на административния капацитет на, на, на държавните е, институции по линия на борбата с корупцията. През 2016 е, година е, започна прякото финансиране на, на администрацията на Афганистан, е, за реформа на, на добивната промишленост, за по-добро събиране на държавните приходи, за укрепване на местно самоуправление и така нататък. Възоснова на така натрупания положителен опит, тези отношения бяха подновени. Наскоро бе подписан нов договор на обща стоеност 300 милиона евро. Е, по-нататък, както каза и колегата, трябва да подчертая, че главната част от тези, от тези средства, що се отнася до миграцията, се насочват към връщащите се от региона, от съседни страни, това число Пакистан. Но е, се изразходват и за подпомагане на вътрешните, така наречени беженци. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и накрая отново госпожа Пампалони. Съвсем накратко, господин председател, е, е нещо важно, което бе е, посочено от почитаемите депутати днес за цената. Цената на мира и на нашата подкрепа за този мирен процес. Ние се опитваме да, да вдъхваме доверие, в това число на афган, афганските жени и мирът не може да, да, да бъде постиган на всяка цена. Европейският съюз полага всички усилия да опази социалния напредък от последните години. Наистина, афганските жени сериозно се опасяват, че в резултат от мирния процес и от диалога с талибаните може да се стигне до посиване и, и, от, и отмяна на правата, с които афганските жени са се здобили на такава висока цена. И едно от сериозните послания на Женевската конференция бе, че ние все така ще оказваме подкрепа на афганското правителство за напредък на мирния процес, но при условие, че основните права и свободи и особено правата на жените, които са завоювани до сега, бъдат опазени е, и пазени в хода на преговорите. Важно е нашият глас да, да, да бъде чут, в това число и от Европейския парламент. И аз е, е, се убедих в позицията на парламента, която ние споделяме от разпространената днес резолюция за да може Европейският съюз да, да направи действително значим принос към мирния процес. Следващата важна проява е на 28 февруари в рамките на така наречения Кабулски процес. Ще продължим взаимоотношенията с афганското правителство и ще търсим представителство на Европейския съюз в мирния процес на следващия кръг преговори. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Пампалони. Не виждам други желаещи да вземат думата. Е, позволете ми да информирам, че ще гласуваме в комисия утре сутрин, а на пленарно заседание на първата мартенска сесия. Още няколко неща на дневен ред. 13 е, точка. Размяна на мнения посветени на доклад по инициатива на парламента под наслов След арабската пролет е, перспективи за региона на Близкия изток и Северна Африка, така наречения регион МЕНА. Закъсняваме. Давам думата веднага на докладчика за втори път днес. Благодаря. Осем години след така наречената а, арабска а, пролет, всички ставаме свидетели на а, промените а, и процесите в Близкия изток и Северна Африка. Има както положителни, така и отрицателни а, елементи. Положителните трябва да бъдат подкрепени, и отрицателните да бъдат отстранени младежи, жени и много други през 2011 година излязоха на а, улиците с а, искания за повече справедливост, а, за промени в различните а, страни и резултатите са различни в а, а, повечето а, от тези е, страни, вместо демократизация, имаме нови е, диктатури и авторитарни режими. Е, това не можем да не признаем, макар и с известни колебания. В процесът изискваше истинска демократизация и решаване на специфичните проблеми, които са не само социално-економически, а са в дългосрочен план много по-общи. За това е необходим стратегически подход на Европейския е, съюз. Ние имаме дълги исторически, економически и културни връзки с е, този регион. Темата за миграцията, тероризма, е, младежката безработица, измененията на климата добавят нови елементи – това, че толкова много младежи излязоха на улицата да протестират, показват е, стремежа е, към демократизация и повече социално-економически е, възможности. За пръв път по такъв начин беше даден тласък на някои положителни промени, но а, е, след ударите на, нанесени от Даеш, а, е, след а, е, миграционните а, вълни, като че ли а, се стигна до едно преразглеждане на политиката а, по отношение на съседство през 2015 година. Необходимо е а, подобряване на условията на живот е, на гражданите в района. Не можем да подкрепяме авторитарни е, режими. Вярно, те са доста по-различни от е, миналото, но так, продължава да има нарушаване на правата на човека. Когато водим съвместна борба срещу а, е, тероризма, не бива да отстъпваме от основните си ценности. Не можем по този път да а, е, продължаваме, а, е, защото така се връщаме в миналото. Никога не бива да забравяме колко масови бяха протестите през 2011 година. Настояваше се за мир, за демократизация, за по-голяма спойка в обществото. През 2016 година в изявлението си госпожа Могерини говори за задълбочаването на отношенията с страните в този регион. Това е една важна стъпка напред, която е перспективна, както реалистична, така и твърдо отстояваща нашите е, ценности. Стабилността и приемствеността на политическите режими в много случаи доведе до запазване на статуквото или дори връщане назад. Така е, се е, разшири сенчестата економика, радикализацията дестабилизацията. Затова е необходим един смел, категоричен и всеобхватен подход с участието на гражданското общество и най-вече младежите. Краткосрочните интереси не бива да засенчват дългосрочната перспектива за бъдещето на страните. И ако не намерим партньорите там, то тогава те ще бъдат потърсени другаде, другаде, където тези ценности за правата на човека и демокрацията не са така застъпени. Участието на младежите в процеса на вземане на решения може да се реализира съвместно с Европейския съюз най-вече трябва да се вземе предвид гледната точка и позицията на гражданите на региона. За това са предложени конкретни мерки за социално-економическо развитие. Днес е, изтече срока за, внес, за внасяне на изменения. Беше внесен много голям брой е, изменения. Искам да напомня, че е, беше въведен един е, териториален критерий за ограничаване на обхвата. Но имаме големи възможности да обсъдим добри компромиси преди гласуването на 4 февруари. Благодаря. Благодаря. Минавам по-нататък на е, испански. Господин Брок не е тук. Господин Данжан тогава има думата. Благодаря. Euh, euh, Много ви благодаря. Внесени са от наша страна предложения за изменения, които са в духа на казаното до сега. според нас обаче трябва да се говори в множествено число за арабските пролети, защото от историческа гледна точка те се състоят от повече от една фаза и се състояха в повече от една страна. Така че съм съгласен с докладчика по отношение на това, че е, е време Европейския съюз да направи нещо като равносметка и да пристъпи към по-единна стратегия. И все пак трябва да отчитаме разнообразие, многообразието на страните, за които става въпрос. Ситуацията в тези страни също е много различна. Така че съм съгласен с общата ориентация на доклада. Най-вече с това, че държавите членки и Европейският съюз подхождат по различен начин, т.е. подходът не е единен и ефектите не са видими или най-малкото биват отслабвани от липса на спойка между линията на Европейския съюз и линиите на държавите членки. Просто трябва да въведе малко повече ред. За нас това е стратегически регион или регион с стратегическо значение. И то най-вече за Европа. Е, ето защо трябва да разглеждаме нещата от правилната гледна точка и да осъзнаваме огромното значение на региона. Разбира се, че е, не бива да си правим никакви иллюзии по отношение на възможностите ни за влияние в района. А, трябва да правим разлика между легитимното желание да влияем върху процесите на трансформация там и намесата, вмешателството. Вмешателството няма да бъде градивно, то ще се сблъска с нежеланието на съответните държави. Т.е. трябва да бъде много внимателни и да се опитваме да намерим баланса. Понякога прекаляваме с активността си нещо, което може да изкриви ефектите. Споделям и констатацията на докладчика – за това, че става въпрос за огромен комплекс от теми. Ние много често поставяме сигурността на преден план, нещо, което до известна степен изкривява дългосрочния поглед, който трябва да имаме. Да, сигурност и стабилност са много важни фактори, но същевременно трябва да се зачитат нашите основни ценности. Съгласен съм с докладчика, че от краткосрочна гледна точка прекалено изтикваме на преден план сигурността. Да, сигурността е важна и за хората там, и за тяхното бъдеще. Като имаме предвид обширният географски обхват на региона Близкия изток, Северна Африка, много голямо е предизвикателството да постигнем федри штрихи да очертаем някакъв универсален подход към арабската пролет. Моята група внесе ограничен брой изменения. Едното се отнася до стабилността в региона. Това за нас е най-големия приоритет. Същевременно трябва да се стремим да насърчаваме процеси на демократизация, зачитане на правата на човека и повече лична свобода принципът повече за повече да се прилага, но и самия регион трябва да се стреми е, към е, тези цели. Иначе ние не можем да им ги налагаме. От гледна точка на външните действия, трябва да следим събитията и процесите, особено тези, които представляват особен интерес от гледна точка на сигурността и противодействието на тероризма. Това може да ни помогне да се борим с престъпността и корупцията в Европейския съюз и да не допуснем онова, което се случи през 2015 година, мигрантската криза, която имаше много е, широк е, отзвук у нас. Е, В референдума за излизане на Великобритания от Европейския съюз имаше някои плакати с крайно несполучливи текстове, позовавайки се именно на мигрантската криза. Бих искал да постигнем компромис по предложенията, да проведем успешно преговорите и да продължим да бъдем ангажирани. Искам да благодаря на господин Бенифей за първоначалния проект. Благодаря. Благодаря, господин Танък. Следващия оратор. Um, Подкрепям общия подход на докладчика – да се направи критична оценка на стратегията на Европейския съюз прямо Близкия изток и Северна Африка. Подкрепям идеята на автора на проекта, че се вторачваме твърде много в стабилността, е, дори е употребен в текста израза идеология на стабилността е, за сметка на социално-економическото развитие. И според мен има още едно разминаване е, в политиката на Европейския съюз спрямо региона – една нова стратегия спрямо Близкия изток и Северна Африка трябва да отчита специфичните приоритети и цели на отделните държави членки, най-вече спрямо държави, с които имат по-силни исторически връзки. Not, uh, or, uh, ето защо е необходима по-голяма последователност в подход. Арабската пролет или арабските пролети, за да бъдем по-точни, бяха надежда за демократично овластяване на обществата, за повече свобода. Днешната действителност обаче е много различна от този стремеж. Повечето страни в региона – страдат от корупция, Джанащина, липса на всякаква отговорност на управляващите елити. Критично е положението на правата на човека в много голяма част от тези страни. Затова държавите членки и Европейски съюз като цяло трябва да продължат да подкрепят гражданското общество, правозащитниците. Шири се бедност и неравенство. Няма перспективи за младежите. Законодателството за противодействие на тероризма и киберсигурността е претекст за борба си и на комислящите, смазване на всеки, който застъпва правата на човека – Когато говорим за бежанците, поставяме ударението най-вече върху аспекта сигурност, но така пренебрегваме необходимостта от по-човешка реакция. 20 изменения съм внесъл, ще се спра само на едно от тях. Регионът има стратегическо значение за Европейския съюз и аз за това предлагам да има мандат на нов специален пратеник, специален представител на Европейския съюз за южната част на региона, което ще означава по-голям ангажимент от страна на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря на господин Джорди Соле. Сега ще прочета изявлението на господин Стелиус Кулуглу. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за проекта. Много важни аспекти са засегнати, други не. Регионът продължава да има диктатури стари и нови. Вместо повече свобода, сега там има повече гнет. Има нова вълна протести. Днес е, безработицата е сред най-високите в света. Поскъпват е, основни е, храни расте данъчната тежест и това е основание за нови протести. Трябва да потвърдим призива си към съвета да наложи е, забрана върху търговията с оръжие между Европейския съюз и Саудитска Арабия. Също така, не бива да си затваряме очите пред е, съучастието на Европейския съюз с е, действията на диктаторски режими, което пречи на решаването на конфликтите там. Мигрантите са изложени е, на насилие, изтезание, нападение и експлоатация в страни като Либия, Египет и а, Марокко. По такъв начин се е, налага контрол е, върху маршрутите и по никакъв начин не може сигурността е, да бъде претекста за загърване на причините за бедността, корупцията, безперспективността. Трябва да отговорим на надеждите и стремежите на хората. Това беше изявлението на а, господин Стелиус Кологло. Елмар Брок. Благодаря. От името на моята политическа група имам да кажа следното. Трябва да имаме предвид огромното значение на региона. А, там Европейския съюз е вложил много сили, но може би подкрепата, която оказва, не е достатъчна. Така наречената политика по отношение на а, Африка се нуждае от нови инвестиции в преки и в преносния смисъл. Не бива да забравяме, че а, след арабската пролет обстановката в отделните страни изглежда по много различен начин. Например, в Тунис развитието е положително, докато в Марокко също нещата не са толкова драматични, колкото в други страни. Трябва да подпомагаме най-вече економически и политически региона, за да се стабилизира стопански и политически. А, например, да насърчаваме търговията между тези страни, защото и до сега много структури там са старите колониални структури, а колониалните сили са излезли от тези страни, вече не присъстват и те просто остават без, без, без връзка помежду си. Това трябва да насърчаваме. Засиленото сътрудничество между страните от региона. А решаващ фактор за такова сътрудничество е укрепваналата економика. Трябва да помогнем на тези страни. Äh, Има економически параметри, които се развиват добре в тези страни, но а, в повечето случаи альтернативите не са особено розови. Можем да говорим каквото си искаме за региона на Египет, но не можем да не констатираме, че альтернативата също не беше за хвалба, така да се каже. Така че поради тази причина не бива да хвърляме едностранно вината върху сегашното правителство, защото всички бихме излезли виновни. А, след като всеки говори, че Западна Европа е виновна за всичко, нека да погледнем как каква политика има Китай как Русия, например, нарушава процесите на умиротворяване в някои региони на света. Така че, според мен, трябва да диференцираме нещата. Мисля, че това е пътя, по който трябва да вървим. Просто трябва да вложим малко повече сили, за да укрепим региона, да дадем сили на населението там, защото едва ли а, подлежи на съмнение, че е в наш интерес региона да е стабилен, да се развива по посока на демокрацията. От политическа гледна точка за нас това е много важно като разглеждаме въпроса и успоредно с проблемите на миграцията, защото тези е, страни имат проблеми и с това, че а, е, там пристигат мигранти от Черна Африка, в Сахара се случват невероятни неща, причинени понякога от доста така леви сили. А, е, хората биват изнудвани а, е, и не Западна Европа, и не правителството извършва масовите изнасилвания. Знаете много добре кои сили са отговорни. За това трябва да идентифицираме тези сили и да им отнемем властта. Ние, европейците, сме длъжни да направим малко повече за това мигрантите там на място да бъдат третирани съгласно а, човешките стандарти, за да могат да изчакат завръщането си в своята роднина. Благодаря, господин Брок. И в края госпожа Лаломт. Euh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожа Вортман трябваше да напусне заседанието. Тя е наша докладчик Сянка. Аз ще ви представя нейните бележки по темата след арабската пролет. Госпожа Вотман благодари на докладчика за отличната работа по проекто доклада, който е сбит, е, уместен, е, насочва вниманието към най-важното, а именно необходимостта да се разработи политика на Европейския съюз за региона, която да допринася за дългосрочната политическа и економическа стабилност на въпросния регион. Е, нашата докладчица Сянка добавя някои неща, най-важните сред които са следните – Една точка от преамбюла, посветена на продължаващия натиск върху гражданското общество, ограничаването на неговата дейност. Друга една точка от преамбюла, посветена на това, че някои държави членки на Европейския съюз все така изнасят специални разузнавателни средства за страните от региона, които способстват за погазването на правата на човек. По-нататък подкрепяме желанието на, на повечето хора от региона за създаването на едни свободни, благоденстващи, приобщаващи економически стабилни общества. Напомняме, че дългосрочното благоденствие на тези общества върви ръка за ръка с опазването на правата на човека и създаването на демократични и прозрачни институции, които си грижат за зачитането на тези основни права и свободи. А, ние а, се отнасяме критично към а, някои от страните от региона, които на основание национална сигурност погазват, например, свободата на словото. Изразяваме загриженост опасността си от евентуалната инструментализация или ползването на Европейския съюз за отдушник на миграционно напрежение. И не на последно място насочваме вниманието към Сирия, като категорично заклеймяваме зверствата и погазването на правата на човека по време на е, конфликта, независимо от нееднократни опити за прекратяване на въоръжените действия и многостранното сътрудничество за постигането на мирно устойчиво регулиране на конфликта. Подчертаваме също така, че не може да се допуска ненаказаност на извършените в Сирия престъпления. Благодаря dos intervinientes. Pediría que tratarán de reducir su intervención para ayudarnos a finalizar la sesión. Да не забравяме, че е много малко времето, с което разполагаме, съвсем е, кратко. Нека да чуем е, съветника на е, заместник директор. Благодаря съвсем накратко. Благодаря за този отстъп, който се прави в подхода, за да се погледне по-структурно, по-перспективно на нашата политика и нашето ангажиране с процесите на арабската пролет. Докладът много сполучливо очертава колко трудна е задачата, включително трудностите, които са създадени от историята. Сега се прави една равносметка след изминалите 7 години, но може би след още 5 е, оценката може да е друга. Докладът изключително сполучливо подчертава, че духът неблагоприятни ветрове не са попътни за демокрацията – много сложни са проблемите е, с сигурността в е, района, което още повече осложнява нашата задача. Съвсем накратко, отчитайки критиките и съществуващото положение, така както е очертано в доклада, Положили сме усилия да продължим да бъдем предсказуем партньор на е, региона и то в един момент, когато все повече субекти на глобалната е, сцена стават непредсказуеми. През изминалите години положихме големи усилия да подкрепим редица страни от региона, за да се предпазят от някои външни удари в резултат от кризи в съседни страни. Имам предвид, например, последиците от кризата в Сирия, за Ливан, за Йордания. Ние предоставихме помощ на тези страни. Стремим се винаги да поставяме въпроса за правата на човека и гражданското общество. Всички страни от региона. Наш водещ партньор са организациите на гражданското общество. Пръщаме особено внимание на младежите, на демократичните сдружения и смятам, че това е един действително важен елемент. Що се отнася до е, взаимните ангажименти, които се поемат в е, политиката на е, съседство, твърде скорошна е промяната в подхода ни към политиката и е твърде рано да съдим за резултатите. Това, че имаме е, споделени приоритети не означава, че можем да проявяваме избирателност. И в доклада се посочва, че твърде често в миналото се водихме от интересите на Европейския съюз и неговите приоритети, а не толкова съвместно определените, както сега се стремим да постъпваме. Правата на човека, демокрацията, гражданското общество са неотменна част от съгласуваните приоритети. Процесът не винаги е лесен, неравен е пътят, но ние винаги сме настоявали на тази гледна точка. И накрая искам да кажа, че в доклада съвсем основателно се поставя въпроса за младежите и младежките организации. Това е един аспект – на който обръщаме голямо внимание през последните години с подкрепата, разбира се, и на медиите. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за възможността да кажа няколко думи по доклада. През 2015 година беше направен преглед на политиката на съседство – като основни е, средносрочни цели бяха е, посочени е, стабилността и устойчивостта. един по-диференциран подход дава възможност да се отразят социално-економическите тежнения на отделните страни, да се преодолеят специфичните предизвикателства още повече, като имаме предвид, че обществен договор в тези страни или е в много начален вид, или не съществува в действителност. Експертната помощ на Европейския съюз може да помогне за напредъка на тези страни. И най-успешно го прилагаме именно когато съвместно определяме целите и приоритетите както и програмите, които изпълняваме заедно. Този диференциран подход има първостепенно значение, за да вдъхне нова сила в процесите на сътрудничество. СВД вече посочи приоритетите на партньорството и съвместното им договаряне. В дискусиите с партньорите категорично отстояваме нашите ценности и позицията, че стабилността не може е, да бъде подкрепена, ако няма е, възможности за развитие на гражданското общество и правата на човека, създаването на работни е, места, отговорността и отчетността са все елементи от този процес. Ние подобряваме начина по който подпомагаме региона финансово. Ако няма политическа воля, ние не се стремим да я създаваме изкуствено. Предсказаемостта на финансовите потоци е важен елемент за дългосрочните ни усилия. За политическата воля искам да кажа, че работим много интензивно по линия на Европейски инструмент за правата на човека и демокрация в южната част на нашата политика на съседство. В доклада се посочва, че не работим достатъчно активно с местното равнище. Сметната палата е, гледа не особено воодушевено на преотстъпването на отпусната безвъзмезна помощ на други изпълнители и бенефициенти. Ако ми позволите, господин председател, още няколко думи за е, консултативния съвет, който се предлага в доклада. Според нас, практически това ще се реализира трудно според нас се налага да има представители на неправителствените организации и гражданското общество в структури, които преговарят и вземат съвместно решения с държавни структури. Ние можем да улесним този процес чрез диалог, чрез проекти за укрепване на гражданското общество, но ние не можем да заменим партньорите е, в е, този диалог. Неправителствените организации и държавните органи. Благодаря. Благодаря. Само да ви напомня, крайен срок е, за внасяне на изменения 17 януари. Той измина 267 изменения са внесени и както беше договорено на разширеното бюро, само за страните от така наречената арабска пролет трябва да се разглеждат измененията, т.е. Южното Средиземноморие. А и да не забравяме, че утре от 14.30 до 15.30 имаме изслушване все по същата тема. Господин Макалистър вече каза колко натоварена е програмата ни за днес, затова призовавам за стегнати изказвания. Точка 14, препоръка към съвета, комисията и заместник-председателя за споразумението между Европейския съюз и три европейски страни – Монако, Андора и Сан Марино. И тук целта е да изясним позицията на парламента. Давам думата на докладчика. Господин Хуан Фернандо Лопес Агилар, заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да представя проекто доклада и препоръката. Комисията по е, външните работи, нашата комисия е, е, управомощена да даде своето съгласие или поне да подготви е, почвата е, за даване на съгласие от страна на Европейския парламент за влизане в сила на е, международна спогодба, сключена между Европейския съюз и чуждестранни партньори. Това е процедурното нормативното положение. И такъв е случаят за спогодбата между Съюзът от една страна и е, Монако, Андора и Сан Марино от друга. Аз съм малки или микро, ако щете, държави. Бих искал от самото начало да стане ясно, че характерът на тази договореност проистича от е, мандата за водене на преговори, даден от съвета на комисията. Това е важно съображение, според мен, за по-нататъчния ход на дискусията. Тук е, става дума за участието на три малки държави във вътрешния пазар на Европейския съюз и е, за е, приемането на правното достояние на Съюза, така че те да могат да спазват четирите свободи на вътрешния пазар. Това са очевидни неща, но те трябва винаги да, да се е, подчертават по такива поводи. Става въпрос за финансови отношения. Е, понякога се впускаме в стари клишета, разбира се, но тези отношения са от значение е, е, и за Европейския парламент, ако щете, аз лично ги вземам е, при сърце. Ние държим в случая на данъчна прозрачност, справедливост и противодействие на данъчните измами и злоупотреби, финансови престъпления и прането на пари. И, и, аз лично съм посветил целия си професионален живот на, на това. това число като бивш министър на правосъдието на Испания. Of the anti-corruption public prosecutor's office. But yet... Тогава, по, по време на моя мандат, бе изградено звено на, на, на Испанската прокуратура за борба с корупцията. Но, така или иначе, въпросното споразумение е свързано с вътрешния пазар и четирите свободи. Официалният отзив, който получаваме от другите институции на Европейския съюз, това число министрите на финансите е, и отвъд пределите на Европейския съюз, от ОИСР и от е, Съвета на Европа, са в смисъл, че въпросите три страни е, изцяло съответстват в практиката си и в сътрудничеството с нас на положенията, свързани с данъчна справедливост, прозрачност и борба с измамите. Така че лошото старо време, ако щете, се е превърнало в една, едно добро ново време, атмосфера на, на сътрудничество с е, Европейския съюз. Тези страни са изработили стандарти, които са общи, е, еднакви на стандартите, действащи в Европейския съюз. Освен това бих искал да припомня, че и трите държави, всяка една от тях, впрочем, е, е извършила сериозна реформа по е, законодателното сближаване с Европейския съюз, в това число регулирането на банковия и финансовия сектор е, и сътрудничеството в борбата с прането на пари и финансовата престъпност. Е, по-нататък, вероятно, господин Мартин, който води преговорите от името на Европейската комисия, би могъл да, да, да ни осведоми по-подробно. Но по въпроса Споразумението е, започва с е, една декларация от страна на Европейския съюз, че той се съобразява особено с малката им територия и териториалната им близост до Европейския съюз, признавайки, че териториално, географски това са европейски, е, разбира се, държави. А що се отнася до е, е, е, и културните, и езиковите им особености, това са анклави между държави членки Франция, Испания, Андора, Монако между Франция и Италия, Сан Марино е, е ако щете, еднонационален анклав в рамките на Италия. А? A, long, no. a long exposition by the Commission no representative just, no just before my, my turn. Well, well, well, le digo que vaya terminando. Uh, uh, uh, Председателят се опитва да прекъсне е, докладчика, напомняйки му, че това, което казва до сега е общо известно. To encourage them. We have an opportunity. Трябва да се отправи е, е, един недосмислен сигнал към, към тези страни в тази връзка, да се, да се прояви гъвкавост, за да се гарантира успешния изход на преговорите. Проекто препоръката се готви след наше посещение на въпросите три страни. Аз категорично държа преговорите да дадат положителен резултат. Противното би било провал и за едната, и за другата страна. Второ място. Следва да си даваме сметка, че чрез е, сключването на такова споразумение не се поставят под риск вътрешния пазар и четирите свободи. Следователно, би трябвало да, подготвим, да, да подходим с дължимата гъвкавост към нормативните отношения, които са предмет на преговорите. На трето място следва да изградим партньорски взаимоотношения с тези страни, но отчитайки индивидуалната им специфика. Макар и малки, тези страни имат такава. Що се отнася до Андора, бих искал да, да, да подкрепя категорично договореността, постигната в областта на тютюна. тази договорност трябва да се запази, понеже е от значение за андорската економика. Що се отнася до Сан Марино, трябва да търсим равнопоставеност на износителите от Сан Марино. А по отношение на Монако, тази страна е, изразява сериозна загриженост за запазването на гражданството на Монако, имайки предвид, че гражданите на Монако са мълцинство сред прибиваващите лица в Монако. По тези въпроси би трябвало да проявим гъвкавост. Трябва да проявим разбиране на спецификата. 50 изменения са внесени на, на проекто доклада и те са отчетени. Е, на 4 февруари може да гласуваме в нашата комисия, а в пленарна зала по време на първата мартенска сесия. Вижте, все пак казва председателя, имайте предвид, е, че ни остава още една точка от дневния ред, а можем да разполагаме с е, преводачите само до 18.30. Дадох ви 10 минути на следващите оратори, не бих могъл да дам повече от една-две. Е, моля за тишина в залата. Давам думата на господин Зовко. Две минути. Преводачите ще си отидат. Уважаеми колеги, като докладчик в сянка от НП, по тази точка от дневния ред. To work on the file. И благодаря за възможността, която ми се отдаде да работя по тези споразумения. Аз приветствам е, и усилията и на комисията, и на външната служба на Съюза в хода на преговорите. Наистина, в интерес на Съюза, както и на Монако, Андора и Сан Марино, да се развиват отношенията помежду ни и да се доразвиват е, споделените културни и политически ценности между страните в интерес на едно общо хармонично бъдеще, чрез достъп до вътрешния пазар и е, утвърждаване на четирите свободи. По този начин можем да изградим едно тясно сътрудничество с тези съседни нам държави, основаващо се на общностното достояние. Имайки предвид териториалното измерение, в измененията, които предлагам, подчертавам значимостта на една ефективна рамка, обличаваща изпълнението на споразумението за асоцииране и еднообразното тълкуване на общностното право в отделните страни партньорки. В заключение, изцяло подкрепям процеса и призовавам за бързо приключване на преговорите. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Зовко. Господин Танък, съвсем телеграфно, господин председател, благодаря на господин Лопес Агилар аз винаги съм бил голям приятел на, на микродържавите е, на, на Европа. Винаги съм бил очарован от тях. Е, имам близки, които живеят в, в една от тези държави. Е, и си заслужава да се опази това географско, териториално и културно наследство. И на мен ми се струва, че чрез едно такова споразумение за асоцииране, ще се постигне и именно това. Ще се засилят културните, търговските и економическите връзки. Разбира се, що се отнася до прането на пари, избягването на данъци, международна престъпност и прочее, аз се отнасям напълно сериозно към този въпрос. По отношение на четирите свободи, ще трябва да се въведе ограничение на свободата на движение, предвид малката територия, на, тази страни, на, на, на тези страни, както бе за Малта е, на времето, временно. Е, знаете, че Великобритания, е страната от която съм, се стреми да наложи такива ограничения за самата себе си. Аз не мога да се отнеса съчувствено към нейните намерения, но разбира се, съвсем друг е случаят на тези три малки държави. за да се стигне, защо не, някой ден и до пълноправното им присъединяване към Европейския съюз, макар и с специален статут. Благодаря, господин Нарт. Проблемът не е за промишлеността, на която и да било от тези държави, а за техните финансови сектори. Е, нека да, да се вгледаме малко по-подробно в това. На, на мен ми се струва, че разликите разликите а, а, и спецификата на тези е, е, държави е, по доход на глава от населението, както и Гибралтар, прочим, не се дължи на особената находчивост и интелигентност на местното население, а на това, че в тези страни се стичат заможни физически лица. Тук става въпрос за едно особено териториално решение, което привилегирова и привлича определени лица с значителни е, е, капиталови възможности. Не бива да си затваряме очите за това. Е, не бива да, да забравяме немалкото шумни финансови скандали и от там нататък, ако ще говорим за единен пазар, не може да има единен пазар е, без да се имат предвид финансовите потоци. Е, нали, ще говорим за тютюнепроизводството в Андора е, или ще говорим за на 100% прозрачното сътрудничество, което трябва да се изгради между тези страни и Европейския съюз, особено що се отнася до, до прането на пари и неплащането на данъци. Така че, нека все пак се осведомим кои са титулярите. Сега, знаете, не може да се установи кой е фактически собственик. А, така че, макар и малки, тези държави далеч не са финансово незначителни. Благодаря. Господин Соле. Съвсем накратко, господин председател. Е, съгласен съм първо с докладчика. Важно е да се погледне с ново око на отношенията между Европейския съюз и тези три европейски територии. Те са на практика европейски и, и териториално, и исторически, и, и културно. На второ място. В хода на преговорите по споразумението за асоцииране, следва да се има предвид е, спецификата на всяка една от трите държави. Всяка от които, разбира се, има своята дълга история и текущи особености. Следва също така да признаем и постигнатия вече напредък, е, благодарение на полагани от тези държави усилия. Е, по сила на териториалната близост, аз познавам най-добре положението в Андора. Андора е модернизирал законодателството си, диверсифицира своята економика, но също така бих искал да кажа, че се надявам този нов статут на отношенията с Европейския съюз е, би ги стимулирал тези три държави да направят още повече в посока към финансова и данъчна прозрачност. Като, разбира се, подобни проблеми има и сред самите нас, да, да не забравяме и това. Андора, впрочем, е единствената страна, чийто официален език е каталанският. Има три е, други страни или региони, в които е, се говори този език. Е, е знаете, че за съжаление аз нямам право да се изказвам народния си език в това събрание. Сега давам думата на господин Мартин, отдел Западна Европа на външната служба на Съюза. Благодаря ви. Благодаря ви за изказванията и за проекто препоръката. Изключително важна, прочен, за процеса на преговори. Вече повече от 3 години текат тези преговори и днес следва да бъде даден един красноречив политически сигнал от страна на Европейския парламент, за да се демонстрира пред тези три държави, че Европейския съюз отдава сериозно политическо значение на преговорите преговори, както се каза, за участие във вътрешния пазар на, на Европейския съюз. Тези три е, държави са изключително близки до Съюза, споделят нашите ценности. Днешният им достъп до, до единия пазар е недостатъчен, за да извлекат максимална полза от това. И следователно преговорите са насочени към, към разширяване на достъпа е, разбира се, е, с всички проистичащи от това права и задължения. По четирите свободи, очевидно, предвид е, големината на, на тези три страни, следва да се прояви гъвкавост по силата на осмия член от договора. Така и правим. Такава Гъвкавост ще бъде проявена където е възможно, разбира се, но следва да се, да се помни, че възприемането на общностното достояние на, на Съюза по линия на четирите свободи ще става без изключение за всяка от трите страни. Е, предвиден е общ механизъм за контрол. Ем с механизъм за разрешаване на споровете с участието на Съда на Европейския съюз и по всички спорове за, за вътрешния пазар и въобще за правото на съюза. Тоест, действа солидна юридическа основа за опазване целостта на единния пазар. И по-нататък бих искал да подчертая, че не става въпрос за преговори в данъчната област, е, това не е включено в мандата за водене на преговорите. Трите държави се придържат към международните норми и тези на ОИСРА в областта на данъчното облагане. Тези въпроси са били до сега предмет на отношенията с тези три държави. Те вече са извадени от така наречения си в списък. Не нали, толкова по-добре. И можем да говорим, ако щете, за стимул, който преговорите дават на този процес, макар и е, въпросите да не са предмет на преговори. Благодаря. Благодаря. Вотът е, на 4 февруари в комисия и на първата мартинска сесия в пленарна зала. Така стигаме до последните две точки от дневния ред. El acuerdo се firmó al término de la cumbre de la... Решение на съвета за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Сингапур, е, сключено на 19 октомври 2018 година. Е, парламентът е, получи демарша на съвета с оглед даването на съгласие. И съответно нашата комисия работи активно от месец ноември насам, когато проекто препоръката и проекта доклада е, бяха внесени от докладчика Антонио Лопес и Стурис Уайт. 48 изменени допълнения постъпиха до крайния срок. Оформени са 4 компромисни изменения. Благодаря. Благодаря. Да, изминаха 15 години от началото на преговорите, така че вече е крайно време да признаем, че Сингапур отговаря на условията. За това и изготвихме този доклад. Много съжалявам за е, това колко много време трябваше да вложат е, и докладчиците в сянка. Имаше големи трудности, включително и с е, предложенията за изменение. Така че апелирам към всички да положат усилия, колкото може по-енергично да се работи в съвета, за да може да бъде прието споразумението максимално скоро. Няма да говоря дълго е, и няма да се застъпвам за положителните страни на това споразумение. Ще кажа само най-важното. Съществува смесена комисия с е, представители на двете страни и то високо представени представители. Те ще се грижат за практическите аспекти и прилагането на споразумението. Благодаря на е, ръководството на комисията АФЕД, на докладчиците в Сянка, с които работихме много добре и се надявам, че до края ще работим по същия гладък начин за сътрудничеството за Сингапур. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря на докладчика, най-вече и за краткостта. Сега давам думата на господин Мартин. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да бъда максимално кратък. Също благодаря на докладчика за съдействието. Не бе леко, знаете, предвид сроковете, с които трябваше да се съобразим, но е, ще можем да предложим утре на вота някои добри компромиси. Е, споразумението е положително в две отношения. Първо, що се отнася до отношенията с по-широката е, общност на АСЕАН. Предвид подобни споразумения, които имаме изключени с Индонезия, с Филипините, с Виетнам и още повече засилва се, укрепва се основата за по-нататъчни двустранни отношения с Сингапур по широк кръг от въпроси, в това число правата на човека, околната среда, изменението на климата, данъчно облагане, и, знаете, допълва се е, споразумението за свободна търговия и инвестиции. Е, смятам, че актът ще бъде ефикасен за засилване на диалога с Сингапур. Три направления правата на човека, правата на ЛГБТИ и е, въпроса за смъртно наказание, за чиято отмяна се надяваме. Е, така ще можем да продължим е, разговорите с Сингапур. И накрая, колкото се може по-кратък, във връзка с казаното до сега за така наречените микродържави, аз приветствам това, че в е, своето послание сингапурската страна се ангажира да приеме новия световен стандарт за обмен на данъчна информация в, по разработка на ОИСЕРА. Господин Танък, аз също благодаря на стария приятел и колега Антонио Лопес Историс за доклада. Участвах в изработката на, на компромисните изменения и допълнения и мога да се изкаже цяло в духа на току-що изказалия се колега Мартин за е, широкия политически контекст на, на, на, на тази стъпка в на отношенията между е, държавите от АСЕАН, които евентуално някой ден ще встъпят в е, митнически съюз самите те. Сега Сингапур, разбира се, е държава от общността, британската така наречена общност. Знаете какви надежди храни Великобритания за възстановяване на активните отношения с членове на общността. И някакси се затварят очите, че Сингапур, Австралия, и все държави от общността укрепват и задълбочават отношенията си с Европейския съюз, тъкмо когато Великобритания тръгва да излиза, е, което е доволно прискърбно. Освен това, редица от хардлайнерите е, за британски изход е, гледат с особени политически въжделения към сингапурското политическо устройство, е, като е, образец за либерализация на британската економика сред изхода. Е, оказва се обаче при по-внимателен поглед, че сингапурската економика е далеч по-строго регулирана и бюрократизирана в сравнение с която и да било европейска економика. Всъщност далеч по-добре регулирана, отколкото си въобразяват онези, които ратуват за британския изход. Остава да се надяваме, че по-нататъчните отношения между ЕС и Сингапур ще се задълбочават и растат. Може да се разчита на подкрепата на моята политическа група. Благодаря, господин Танък. И накрая даваме думата на госпожа Монгати референт за района от външната служба. Ако е възможно, до 3 минути заповядайте. siento, <laughs> es que yo he hecho una pregunta directamente. A ver, bueno, no ha sido más pregunta, pero quisiera saber si las. Не толкова въпрос, ако ми позволите, но да ви питам все пак дали и вие ще полагате усилия е, цялата процедура да се ускори максимално. Получили ли сте посланието на председателя на външната комисия на парламента? Едно да или не ще ми стигне. Благодаря ви за въпроса. Всъщност, да, е, външната служба още през месец декември предаде документа на съвета, а оттам съветът го е предал на парламента на 8 януари така че ние е, е, държим определено да, да се придвижи колкото се може по-бързо този процес, за да се укрепят отношенията с Сингапур. Само мога да повторя току-що казаното от колегите. Е, господин докладчик, удовлетворен ли сте? Отлично. Добре, ще гласуваме утре. на 11-14 февруари по-нататък ще се гласува по процедура. Председателят любезно благодари на преводачите за проявеното търпение, а на депутатите за това, че се съобразяваха с времевия регламент.